Дневният ни ред е доста натоварен, така че трябва да започнем възможно най-бързо. Моля да заемете местата си. С малкото, които присъстват, ще обсъдим въпросите от дневния ред. Аз се радвам изключително много. мога да приветствам тук сред нас професор доктор Серч Прамерц, който е прокурор на Международния наказателен съд за бивша Югославия. Господин Прамерц, вашето посещение доказва и а, интерес от наша страна, от страна на Европейския парламент, от Комисията по външни работи, интереса, който проявяваме към развитията а, на а, Балканите. Разбира се, проявяваме изключителен интерес по отношение на напредъка, който беше отбелязан, а също и по отношение на сътрудничеството на Международния накратен съд за бивша Югославия и сътрудничеството му с трите балкански държави Босна и Херцеговина, Харватска. Искам да подчертая още веднъж – че ние подкрепяме напълно наказателния съд за бивша Югославия, за да можем да успеем да помирим отделните народи, които взеха участие в тази кървава война. Трябва да има едно помирение и това е едно ем, условие, за да се отбележи напредъка, съответно и да се започне процедура по присъединяване към Европейския съюз. Разбира се, ние сме една общност, обединена от различни интереси, но е на общност, която включва различни ценности. Международния наказателен съд за бивша Югославия и неговата работа е от изключително значение. Разбира се, неговата работа и напредка, който отбелязва, е от изключително значение за провеждане и започване на преговори за присъединяване с, между Европейския съюз и съответните кандидат членки. На 3 декември 2009 господин Анклеган, вие представихте вашия доклад пред съвета за сигурност между от мен споменатите държави, сътрудничеството, което имате и между тях и съда. Разбира се, има напредък и подобрение на ситуацията в Сърбия. Беше арестуван Радован Караджич и това беше един много важен момент в споменатото от мен сътрудничество, но има още двама души, които са на свобода, които са обвинени. Горана Адич и Младко, Млад... Владко Младич. и Радко Младич. Извинете, те разбира са приоритет по, на наказателния съд за бивша Югославия. Сръбското правителство оказва съдействие и ние оценяваме тяхната ангажираност. Разбира се, срещу Харватия се а, прилагат също а, строги мерки. Ние трябва да имаме предвид, че общо, а, обществеността а, също оцени положително а, тези усилия а, за това, че беше постигнат напредък, това, че правителството изрази ангажираност Разбира се, всичко това имаше едно положително въздействие и положителен е, резултат. Е, също при изготвянето на този доклад, който беше представен е, пред съвета за сигурност. Босна и Херцеговина по отношение на тази държава няма е, съвсем задоволителен напредък. Посочени са рисковете, на които са подложени свидетелите в тази страна, когато сътрудничат на съдебните власти. В допълнение трябва да се гарантира, че съответните държави имат въз... да имат възможност сами да изправят тези престъпници пред съда. Е, това беше посочено и в доклада на госпожа Нейт, а именно, че парламентът подкрепя тази стратегия. Също беше подчертано, че наказателният, Международен наказателен съд ще приключи с делата срещу военните престъпления. Сега давам думата на на господин Брамерц. Much, Благодаря много, господин председател. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви много, че ме поканихте на това заседание. Ще ви разкажа накратко докъде сме стигнали на този етап и се надявам по-голямата част на, от времето да бъде посветена на въпроси, Многократно се подчертава значението на подкрепата от между... страна на международната общност и от страна на Европейския съд за съда. Много редовно провеждаме разговори с съвета и комисията и много се радваме, че сме поканали тук в парламента. Така че искам да благодаря от именно на Международния наказателен съд за това, както и за резолюцията, която приехте през март, която даде много силен знак на подкрепа за съда <coughs> през последната фаза на, сво... на неговото съществуване. Благодаря... Благодарни сме ви за вашата подкрепа до сега и много а, бихме били благодарни за подкрепата ви за в бъдеще, защото в крайна сметка целта ни е обща. Да се подведат под отговорност отговорните за престъпленията и да помогнем на съдебната власт в страните от бивша Югославия да работи по-ефективно и в бъдеще, след е, края на работата на Международния наказателен съд, да продължи е, да е, е работи по този тип дела. Международният наказателен съд за бивша Югославия бе създаден преди 16 години и, както знаете, в началото беше доста трудно и логистично, и организационно. И, както знаете, имаше големи проблеми с бегалците, защото, както знаете, някои от политическите режими отказваха да сътрудничат. Много сме доволни от начина по който се развиха нещата в последствие и вече на политическо равнище разговаряме с съвсем различни хора и се подчертава значението на постиженията на Международния наказателен съд. Има, разбира се, и за какво да се изкажат някои критики, но като цяло съдът изигра много важна роля – в областта на международното правораздаване и да даде примери за други подобни институции. 161 човека са били осъдени от началото на работата на, на Международния наказателен съд. по 86 дела работата е приключила имаме сега двама обвинени, двама още бегълци, но въпросът с последните двама и други дела вече не остават. много важен е въпрос с бегълците не само за жертвите в региона, но и за нашия съд, защото с арестуването на тези двама избягали престъпници можем да приключим и своята дейност. Защото именно за престъпления като тези извършени от младич бе създаден този съд. Имаме 10 дела, които текат в момента, т.е. съдът е много активен, проверявам... Пре... Освен това, през 2004 година бе е, взето решение да не се издава допълнителни осъдителни присъди. Е, през 2008 е, година да приключат на всички дела на първа инстанция и 2010 да приключат на последна. Е, но на, по няколко причини не е, бяха зачетени тези насоки, тъй като, е, както знаете, бяха арестувани и други избягали престъпници, така че най-вероятно през 2011 година ще приключат повечето дела, като едно-две дела ще, останат, ще приключат през 2012 като делото на Караджич и след това приключителни дела до 2013-2014 година. Имаме предвидени сериозни намаления в бюджета и през 2010 и 2011 година с 60% ще намалим персонала. Един важен въпрос е свързан с задържането на хората, защото от една страна имаме е, голям брой дела, от друга страна информираме е, колегите си, че трябва да си търсят работа от следващото лято и много от тях вече започват да си търсят работа още от сега в е, рамките на ОНЕ или в други организации, защото е, това са хора натрупали много богат опит в Международния наказателен съд и а, като експерти има вероятност бързо да получат предложение за работа. А, освен задържането на персонала, има и други а, важни въпроси. А, на много заседания казвам, че една от огромните разлики между това да си прокурор на национално ниво и това да си международен прокурор – е това, че твоя опит, е, твой, е, извинете, твоя успех или провал зависи напълно от международното сътрудничество. И сега продължаваме да има нужда от такава международна подкрепа и за да е, се арестуват останалите избягали останалите бегалци и за да се вземат мерки за тези, които ги подкрепят. Също така има нужда от подкрепа за достъп до документи, до архиви и има нужда от допълнителна международна подкрепа по отношение на защитата на свидетели. В началото на съществуването на Международния наказателен съд се сблъскахме с много проблеми. За щастие обаче през последните пет години имаше сериозни промени в отношението на правителствата в региона и е съвсем ясно, че е, промените се дължат и на промената на правителството в региона, но и на това, че международната общност не е НАТО, Съединените щати използваха множество стимули, за да насърчат залавянето на бегалците. Това стана съвсем ясно. Е, и когато една донорска конференция бе пряко свързана, обвързана с ареста на Милошевич. По същия начин и Европейския съюз е, съвсем е, ясно обвързва процеса на европейско разширяване с задължителното пълно сътрудничество с съда. Този тип поставени условия са изиграли много важна роля и през последните две години на тази длъжност съвсем ясно виждам, че ролята на Европейския съюз и на международната общност за да създаде такива стимули за сътрудничество в региона е наистина огромна. Работим с правителствата в региона, с Сърбия, Хърватия, Босна – Нищо особено не, не се е случило от последния доклад, доклад до съвета за сигурност, предаден през декември. Както казахме, сме доволни от това, че се правят усилия за сътрудничество с съда. Подчертаваме, че вече от известно време редовно се работи в режим на сътрудничество. Що се отнася до, до търсенето на бегалците, също има напредък, но все пак още не са заловени останалите двама бегалци. Сръбските власти провеждат е, съответните апарати и се надяваме скоро време да имаме положителни резултати. Що се отнася до Харватия, няма да навлизам в много подробности тук. Мисля, че този тип подробности трябва да се обсъждат в съда. Но тъй като част от тях се споменават и е, в обществената сфера, е, ще ви кажа, че е, очакваме и сътрудничество от военните сили и работим с властите в Загреб по тази посока. Искаме пълно и подробно изследване на наличната документация. Все още се търсят документите. Радваме се, че министър-председателя на Харватия създаде специална работна група по този въпрос, но настояваме полаганите усилия да продължат, за да има действително положителни резултати. Що се отнася до Босна, Добре, е, е, тече ежедневното ни сътрудничество, няма особени проблеми. Там проблем е по-скоро структурен. Много е внимателно е, е, трябва да се работи, за да не влезем в политическата сфера. А, подновяването на мандата на международните съди в Босна бе е, добър знак, е, макар и е, с голямо закъснение, когато голяма част от експертите бяха вече напуснали страната. Но ако не бяха подновени тези мандати, щехме да се сблъскаме с доста проблеми. И някои от делата трябваше да започнат отново, защото съдиите, които се занимаваха с тези дела, щеше да се наложи да изпълс... напуснат. Така че съдебната власт там има нужда от подкрепа от страна на международната общност и от е, Европейския съюз. Редовно си сътрудничим с прокуратурите в региона. Ако сравним положението с онова от преди няколко години, се вижда, че нещата са напълно различни. По-рано сътрудничеството между съда и местната съдебна власт бе чисто вертикално. Хага даваше нареждания и получаваше отговори. А сега получаваме точно толкова искания за сътрудничество ам, от колегите си в региона, колкото и ние изпращаме към столиците. Последните години сравнително ефективно работят службите е, за а, е, преследване на е, военните престъпници в столиците на тези страни и от 2004 година на сам 8 дела, по които са издадени осъдителни присъди, са прехвърлени в съответните прокуратури в съответните страни, като работата по тях е почти приключила. Има още едно-две дела на етап обжалване. Прехвърли сме и дела по отношение на 43 заподозрени, като а, смятаме, че местните власти ще се справят добре с съответното производство срещу тях. Едно от големите постижения в тази връзка е следното. През лятото миналата година интегрирахме към своя екип е, е по един прокурор за свръзка от всяка една от трите столици, като те работят и в двете посоки, и с нашите искания за сътрудничество към региона, и с исканията за сътрудничество, които се подават от националните служби към нас. Така че е, трябва много да ви благодаря, тъй като Европейската комисия финансира този проект, точно както тя финансира и един проект за интегриране на 10 млади прокурори от бивша Югославия в нашия екип. Силно вярваме, че след като е, трибуналът напълно приключи своята работа след няколко години, тези е, млади колеги през следващите 20-30 е, години ще продължат да провеждат такива производства срещу военно-престъпници и а, извършители на геноцид. Така че много ще се радваме натрупания опит в трибунала да бъде прехвърлен към местната съдебна власт. Така че, е, е, освен това, тези 10 е, прокурора имат много важна практическа ценност за нас, но е, най-важното е, че е, е, тяхното присъствие е и символично, защото всички ние работим заедно и се борим срещу една и съща група престъпници в региона. Положението не е идеално, разбира се. Едно от слабите места на сътрудничеството е това, че сътрудничеството между страните от бивша Югославия е доста трудно и става много сложно екстрадирането на граждани е, на една страна в друга. А, иска се, има и искания за прехвърляне на производство от една страна в друга. А, много изненадващо е това, защото по-рано това беше една страна, където много лесно се прехвърляха производство от един регион в друг, както и съответните лица, но в днешно време границите са много твърди и няма. И се надявам, че Европейският съюз ще подкрепи процесите към отваряне в региона. С това приключвам свободните си думи. Работим в три основни области. Първо опитваме се да финализираме десетте дела, по които работим, 25 има обвинени има по тези дела. Най-важното според обществеността, най-добре информирана е обществеността за делото на Караджиш, но има, и още, но има още 10 дела, така че ни е необходим съответния бюджет. Много важно е също така да се арестуват останалите бегалци и много силно вярваме, че подкрепата на Вашата подкрепа за това ще е много важна. И накрая укрепването на съдебната власт в региона. Това са трите основни области. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Grazie, signor Благодарим, господин прокурор. Трябва да съкратим времето за изказвания, тъй като в 4 часа трябва да приключим. Господин Посел има думата. Господин Брамерц, искам да кажа, че аз изцяло подкрепям а, съда, но все пак има няколко критични въпроса. Първият въпрос се отнася до вашата роля. Вие сте главен прокурор. А, но ако не говорим за съдилища, говорим за съдиите. Има съди, има а, прокурори, има а, адвокати. И всички трябва да бъдат а, включени в съдебното производство. На второ място искам да попитам а, как стои въпроса в сътрудничеството с Харватия. Вашата предшественичка каза тук пред нас, че тя знае точно къде е генерал Готовина. Е, тя смяташе, че той е в един а, харватски манастир, след това в Ватикана, след това в Испания и след като я а, попитах след това дали няма да се извини, тя каза, че е била заблудена от тайните а, разузнавателни служби. М- да не допуснете и вие да бъдете заблудени от а, тайните служби. Иска да ви попитам откъде знаете, че тези документи, а, които не сте получили, които критикуват, съществуват наистина. Знаете ли или не? На трето място искам да ви попитам по отношение на споразумението за екстрадация. Казвайте, че Югославия беше една страна, една комунистическа дик... диктатура, имаше война, имаше прогонени, а, така че а, нищо чудно. А, че не съществува така, такова споразумение за екстрадация. Трябва много внимателно да се подходи с този въпрос. Благодаря, господин Поселт. Госпожа Декайзер за 3 минути. le Président. Merci. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Брамерс. Вие знаете, че винаги сме подкрепяли вашата борба, за да възтържествува правосъдието и правата на човек. Що се отнася до сътрудничеството между трибунала и Харватия, между другото, господин Посъл току-що засегна и този въпрос. Харватия Предвид неколкократните искания да предостави документи е, във връзка с е, конфликта от 1995 година, е, създаде работна група с възможност за участие на трети страни. Бих искал да ви попитам какво мислите по този въпрос. Може ли да ми кажете най-напред дали смятате, че работата на тази комисия е политизирана или експертна? И на второ място, ако ще се намесват някакви трети страни или лица, вие как бихте реагирали? Какво би било отношението ви към тази намеса? Благодаря. Госпожа Нейци има думата. Господин прокурор, между другото, госпожа Нейци е била докладчик по Хакския трибунал господин председател, господин Бремерс, уважаеми колеги, най-напред държа да ви благодаря, господин председател, за това, че споменахте моя доклад, който бе прият тук от комисията през октомври миналата година и по който с голямо удоволствие работих. Мисля, че е, изказванията на двамата колеги, нека ми простят, е, иллюстрират е, в каква степен е транлив вашият път. Всеки се опитва да ви придърпа към себе си и едва ли ви е лесно да избягвате подобни влияния. Мисля, господин прокурор, че вашето отношение е в контраст и то положителен, бих казала, с отношението на вашия предшественик. <laughs> Не ви карам да се изказвате по този въпрос. Разбира се, но онова, което е от значение, е, според нас, е, е, за, за всички. И то е да няма ненаказаност. Да няма ненаказаност, понеже ненаказаността е нещо недопустимо, независимо от гражданството, религиозната принадлежност, происхода или така нататък на преследваните лица за изключително тежки е, деяния. Спомням си, че когато работих по доклада, който бе споменат тук, е, в с него се говореше, че ако не се лъжа, е, е, в Република Сръбска е, е имало едно нехайно отношение към лица практически избягали от затвора. Първо ги осъждат на лишаване на свобода, след това едва ли не им отварят вратата на затвора да си ходят. Не, не казвам, че това е било система, но, но, но във всеки случай имаше такива съмнения. Е, междувременно отношенията с Босна и Херцеговина, доколкото е, разбирам, е, са се подобрили. Бихте ли могли да ни осведомите и по този въпрос? Благодаря. Думата има колегата Свобода, председател на нашата работна група по Западните Балкани. Три минути. Благодаря, господин е, председател. Е, два въпроса. Е, по, по въпроса за екстрадицията съм напълно съгласен с вас. Наистина трябва в значителна степен да се увеличи натиска върху правителствата от региона. Понеже в крайна краищата кращата там е имало гражданска война. И не е приемливо е, е, някой от Харватия е, да, да се укрие в Босна и Херцеговина и Босна и Херцеговина да каже екстрадиция нямаме. Е, това, това е неуместно и, и толкова по-важно е да се упражнява натиск върху е, страните. Друг един е, въпрос, е, е на който ще може да отговорите във връзка с въпроса на колегата Вероник Декайзър, но нека кажа следното. Вие сте политическа фигура. И всъщност е политическо решение – дали дадена държава е, е, отговаря на условията да се присъедини към е, Европейския съюз. От друга страна обаче, що се отнася до фактите, трябва да се произнесат експерти. И сега стигаме до въпрос. Е, вие казват, цитирам ви, Желаните резултати не бяха постигнати. Това за Харватия. И след това заявихте, трябва да се продължават, да се запазят усилията. Да се запазят или засилят. Понеже аз съм пределно съгласен с казаното господин Посъл, трябва категорично да заявите пред нас, Харватия не върши онова, което трябва да върши, не съдейства в пълна степен и съответно трябва да, да промени позицията си или пък вече съдейства в значителна степен и просто трябва да продължи по този път. Между тези две хипотези има значителна политическа разлика. Така че ние се нуждаем от яснота. Има ли съдействие от харватската страна и то просто трябва да продължи според вас или пък няма съдействие? Ние сме съгласни с казаното от вас, че Харватия знае къде са документите, но не желая да съдейства по тяхното разкриване. Това е тежка присъда, но ако е вярна, е вярна. Ще дам сега думата, ако е възможно, за 5-6 минути на прокурора да отговори. Аз ще се позова на първите два коментара или а, въпроси. Е, вие попитахте дали работа, която вършим, не е прекалено политическа. Когато казах, а, че трибунал беше създаден а, по отношение на резолюцията и ето защо тази резолюция а, оказва подкрепа на трибунала като а, такъв. Относно отделните органи при нас също има същите проблеми, като и на национално ниво. Има техническо лице, което трябва да, из, да из, създаде един доклад за поз позитивните и негативните аспекти и трябва да има а, политическа тежест. Дали има или не, не знам. Аз искам да остана в рамките на а, моите а, правомощия. Сега, а, дали а, Харватия или Босна и Херцеговина трябва да се присъединят към Европейския съюз, аз не се ангажирам с такива отговори. Моята задача е възоснова на възможно най-обективните елементи да изградя, да създам един а, доклад, а ваша политическа отговорност е а, да оцени какви последствия ще има. Говорихте за моята а, предшественичка. Аз няма да направя коментар по това отношение. Разбира се, ние работим с тайните а, служби. Хората, които ги търсим, а, не са обикновени престъпници. Това са хора с политически контакти, а понякога и на най-високо ниво. Що се отнася генерал а, Младич, той има много интензивни а, връзки с. А, разузнавателните служби, състаните служби. Но не искам да чувам такива е, изказвания и вие е, никога не сте чували от мен аз да каза млади, че тук или там или някой друг престъпник е тук или там. Аз винаги съм казвал, че а, възоснова на това, което сръбската страна ни представя като информация, нямаме, нямаме повод да се съмняваме, че той не е в Сърбия. Ето сега преминавам към следващия въпрос относно споразумението за екстрадация. Става въпрос за един регион, в който се водеше война. Има много големи проблеми, свързани с помиряването, но има едно хубаво, щастливо развитие на нещата. Имаме актуални процеси, които тъкат в рамките на трите държави. Има база данни, където информацията се съгласува, прави се обмен на информация, на опит и така нататък. Смятам, че сега е време това сътрудничество да бъде съпроводено и от правна помощ. И là aussi, c'est délicat pour в отговор на въпроса зададен от госпожа Декезър, наистина деликатно е положението и не бих могъл точно да отговоря дали работата на анкетната комисия на място е по-скоро политическа или експертна. За нас отговорът не е очевиден, доколкото задължението за съдействие на трибунала е, е задължение от политически характер на правителствения ръководител на правителството. И съответно правителството е решило да създаде анкетна комисия, за да изнамери, за да издири и намери документите. Знаете, че до сега е имало немалко такива комисии, които са правили такъв опит. Новият министър-председател в края на миналата година реши да създаде тази специална работна група. Не бих си позволил да да имам мнение дали работа на тази е, комисия е на 80% експертна, на 20% политическа или обратното. Понякога разликата между тези две неща е, е, е неясна. И в този контекст стигам до въпроса, който бе зададен накрая, а именно какво всъщност очакваме от Харватия. Е, вие по-конкретно попитахте дали а, е, бихме приели е, намесата или подкрепата на, на някаква трета страна или трето лице. Трудно е да се отговори и на този въпрос. Харватия е суверена държава, макар и под задължението да съдейства на трибунала. Ако Харватия смята, че чуждата помощ на някакви трети лица или страни би била от полза, защо не? Е, е, личното ми мнение е, че аз не виждам какво повече биха могли да направят тези трети лица, но в края на кращата решението е право на хърватската страна. Попитахте също е, така какво става с Раево в Босна. Както казах, немалко срещи сме провели с колегите от службата за военните престъпления. Там а, дебатите през последните месеци определено разклатиха позициите на тази служба. А, в Босна фактически има потенциално най-голям брой а, случаи, хиляди буквално, които а, следва да бъдат разследвани средствата, ресурсите са ограничени, това ще бъде сериозно предизвикателство за идните години и всяка помощ на колегите там би била добре дошла. И накрая, е, последният въпрос е, е цитирайки ме, е, дали усилията трябва да се запазят или да се увеличат. Като трибунал ние се стараем да бъдем колко се може по-прагматично настроени и, и, и коректни. Ако в края на краищата, аз аз не знам. Ако документите са унищожени, и, всъщност не знаем каква е тяхната съдба. Без съмнение е това, че документите са създадени в определен момент. И хрватската страна не възразява. Спорим за броя е, на документите, е, но, но това е неизбежно. Знаете, всяка една военна операция е, се нуждае от определен брой документи, колко точно не е ясно. Онова, което не знаем и което е от значение към днешна дата е дали събраните документи са запазени все още поне в един екземпляр. Разбира се, ние настояваме за едно всеобхватно и внушаващо доверие разследване Всеобхватно означава да бъдат е, проследени е, различните е, версии, евентуалните хипотези. Ние смятаме, че хрватска страна не е разследвала всички е, версии и от друга страна, разбира се, резултатите да будят доверие. Тоест, ние не искаме от хрватска страна нещо непосилно. Поради това и казваме, че според нас създаването на специалната работна група е нещо значимо, наистина. Е, правителството на Харватия ни казва, че за пръв път се полагат такива именно усилия. Лично аз бих предпочел това да бе станало още преди две години. Но така или иначе, приветстваме е, работата на тази е, специална работна група и насърчаваме харватските власти да продължат в този дух за намирането на документите. Нищо повече няма да кажа. Господин Копа има думата за не повече от две минути от тук нататък. Благодаря много, господин председател. Господин Брамерт, искам да ви приветствам в Европейския парламент и да ви благодаря за усилията, които полагате, за да доведете до справедливост по отношение на бивша Югославия. Я искам да ви задам един въпрос за Сърбия. Сърбия вече прави крачки към присъединяване към Европейския съюз. В своите коментари казват, че Сърбия има известен напредък, арестува Радко Млади, че и може отново да мисли ратификацията на договора за стабилизация през следващите 6 месеца. Това е свързано и с още един друг доклад, който трябва да се изготви през следващите 6 месеца. За нас е много важно колко усилия колко още неща очаквате от, е, от Сърбия? Говорите за пълно сътрудничество. Какво и разбирате под пълно сътрудничество? Какво конкретно искате да направи Сърбия е, с изключение на арестуването на двамата бегалци? Благодаря, госпожа Копа. Господин Качин, две минути. Благодаря. Господин Брамерц. Искам да ви поздравя за вашата работа като прокурор. Въпреки, че има много хора, които не са доволни от е, заключенията, е, направени от съда, аз смятам, че ви играете изключително важна роля. Вашата роля не е само свързана с създаване на подходящите условия за преминаване от колективна отговорност е, нещо, което се случва в момента в региона, обвиняват се цели нации за извършени престъпления, към индивидуална отговорност. И изключително много се надявам, че тези двама най-търсени бегалци ще е, бъдат предадени в Хага възможно най-скоро. Политическите последици също са изключително добри, защото тогава ние в Европейски парламент ще можем да започнем работата по ратифицирането на споразумението за стабилизация. Що се отнася до нивото на сътрудничество, предоставено от Сърбия, показва, че скоро ще може да влезе в сила междинния раздел на споразумението, който се отнася до търговията. Много важно е тези престъпления да се запазят в колективната памет и на Европейския съюз, и на Западните Балкани като цяло последно време в Белград се водят доста сложни дебати за това дали Сърбия трябва да вземе, вземе позиция по отношение на престъпленията в Сребреница. А, дали това е било геноцид или не. И искам да разбера какво мислите вие по този въпрос. Смятам, че Сърбия трябва малко повече да се вгледа в себе си, за да може да се изправи пред бъдещето. И ако отговорността се индивидуализира, е, е, ще бъде много по-просто. Благодаря, господин Качин. Господин Ангоракис, две минути. Е. Благодаря, господин председател. Като гледам какво се случва и, и слушам изказването на прокурора днес, ми се струва, че вече идва време прокуратурата да приключи своята дейност. Идеята беше да се изгради демокрация в бивша Югославия, да се възстанови справедливостта и съществуването на съда и Несправедливият начин, по който той действа, на практика е фактор на нестабилност на Балканите. Казва се, че е необходимо да се накажат военнопрестъпниците. А, това се случва, но, победи... но не победителите трябва да водят а, такива производства. Има престъпления, които се извършват в Газа, а нито един а, престъпник от Израел не е изправен пред съда. Тони Блер си позволява да лъже целия свят за войната в Ирак и никой не казва, че и той трябва да бъде изправен пред съд. Благодаря. Онореволе Вайгъл пер две минути. Спощавани господин. Господин Вайгъл, две минути. Благодаря. Господин Брамерт, Вие сте една голяма морална представлявате голяма морална власт. Имате отговорност за катарзиса в този регион. Затова смятам, че трябва да продължите да вършите работата, която е, сте вършили до сега. Нека да кажа и няколко положителни думи за вашия предшественик. Е, той също е, тя също работи възможно най-активно и се бореше да не останат престъпленията ненаказани. Мисля, че някои хора почват да пишат мемуари, мемуарите си прекалено рано. Може би трябва да оставят малко време да мине, за да обмислят нещата. Сега ще се отнася до Харватия, която иска да се присъедини към Европейския съюз възможно най- скоро. Е, е, радвам се, че насърчавате да продължи със своята работа по този въпрос е, и ние ще обсъдим това в по-големи подробности по-късно днес. Много се радвам. Смятам, че президента на Харватия, когато силно уважавам, направи много голяма грешка, като даде амнистия на един престъпник, който бе убил дете. Затова е много важно катазисът на правораздаването да бъде а, ясен и целенасочен в целия регион. Благодаря, господин Вайгъл. Господин Хауит има думата. Благодаря, господин председател. Както всички е, други, аз е, искам да ви приветствам тук, господин Бремерц, и искам да ви уверя, че европейските институции смятат, че Международният наказателен съд за бивша Югославия е изключително важен и изигра много важна роля в е, на региона. Искам да ви помоля да коментирате да направите коментар във връзка с производствата по военно престъпление в съдебната система на Харватия. Както вие казвате, част от делата, които в момента са при вас, ще бъдат прехвърлени в Харватия. Така че до каква степен съдебната система там има капацитет да проведе работата си по тези дела възможно най-добре. Бихте ли коментирали също и за това, че дали делата се разследват и престъп... дали престъпленията се преследват и разследват без а, а, дискриминация по отношение на етническа принадлежност. И накрая Господин Данжан има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Е, вече десетина колеги се изказаха. Говори се за Харватия, за документи и така нататък, но едно нещо ни обягва и не бива да го забравяме. Млади, че все още на свобода, 15 години след Сребрениц. Тук говорим за някакъв напредък, питаме се дали съдействието от сръбската страна е, е всецяло. Аз подкрепям казаното от вас по този въпрос, но какво всъщност може да се, да се твърди за напредъка, след като въпросното лице е, все още не е заловено, получило е военна пенсия от правителството. Така че като говорим за напредък, що за характер има този напредък, може ли да очакваме в скоро време резултат, вместо да се задоволяваме всеки път е, с общи декларации, които инак са много добродетелни, но резултат никакъв на практика. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин прокурора да отговори. По първият въпрос за това какво се очаква от Сърбия. Ей, отговорът ще е един и същ, както на първия, така и на последния зададен въпрос. През месец май ще излезе поредния ни доклад, е, в който ще констатираме напредъка от, е, за периода от предходния доклад през декември. Като оставим на страна въпроса за незаловените лица, е, нещата е, стоят както обикновено. Има съвет за сътрудничество, господин Лайч председателства. Съдействието е добро, получаваме необходимите ни документи. И след това наистина възниква въпроса за така наречените бегалци. Последното нещо, което бих искал да направя е да ви оставя с впечатлението, че всичко е наред и че няма какво да се направи по линия на стимулите или насърчаването. Съвсем не. За мен обаче като главен прокурор е важно в оценките си да внушавам доверие. Аз работя с оперативните служби ежеседмично и до сега нямам причини да се съмнявам е, в желанието им да си свършат работата. Те е, разследват е, е, редица е, е, хипотези, е, получавам техническа информация, е, е, давате си сметка, че не мога да кажа повече пред вас, но много внимателно следя е, работата, която се върши. Ако някои от насоките на разследването постигнат успех, е, до месец юни бихме имали и по-конкретни резултати. Но ако е, разследването е незадоволително, аз няма да примълча за това в следващия ни доклад. В експозето си казах, с удоволствие ще го повторя, че залавянето на бегалците е абсолютен приоритет. На практика обаче твърде малко хора се занимават с търсенето на бегалците. Огромното мнозинство въобще не се занимава с тази работа и разбира се, имаме една друга група, една друга прослойка, която е, помага на е, бегалците. Така че е, нещата не са лесни. Е, в предишния ни доклад е, ние е, дадохме положителна оценка на работата на оперативните служби и, и, и смятаме да ги насърчаваме и за напред. Не знам, след няколко месеца вероятно ще стигнем до някъде. По определение, трибуналът не е, преследва страни, а само физически лица. И ние е, ясно заявяваме това пред партньорите си в региона. Ние нямаме проблеми в отношенията си с Сърбия или сръбското правителство. Ние просто търсим определени физически лица, които лично са отговорни за някои от най-тежките престъпления в Европа. И взаимодействието с оперативните служби в региона е, се основава именно на това разбиране. Питате ме за мнението ми за двете резолюции. Няма да се изненадате, ако ме чуете да казвам, че въпросът е вътрешен е, за Сърбия. В един по-широк контекст, понеже е, задачата ни е и да способстваме за помирението, въпрос на който можем да, да посветим часове, И в такъв смисъл мога да кажа, че местните политически органи следва да играят още по-важна роля. Вероятно знаете от средствата за масово осведомяване, че през месец декември ОИСР или ОССЕ по-скоро е, направи проучване на общественото мнение в Сърбия, в резултат от което се оказва, че 65% от населението на Сърбия е против екстрадицията на генерал Младич. Всички, е, като трибунал, като политици в региона, като международна общност, трябва да си дадем сметка, че ако не сме успели да убедим милиони хора в една страна, която е бъдеща държава членка на ако милиони хора от тази страна не са убедени от нас, че няма основания на генерал Младич да се гледа като на герой, то това е, хайде да не казваме провал, но във всеки случай сочи, че трябва да се постараем повече. Е, и политиците от региона, и, и правителствата трябва да изиграят своята роля в подкрепа на е, международния правораздавателен процес. Последно, Питате е, в каква степен сме, сме уверени в способностите, в капацитета на хърватската съдебна система. Е, главният прокурор на Харватия е, е господин Баич, колега, работил съм с него известно време. Аз му вярвам, вярвам на неговите лидерски способности. До сега не, не ни е давал основание да се съмняваме в готовността му да, да работи по разследването на, на въпросните случаи. Разбира се, нещата далеч не са идеални. До е, гледна точка на, на ресурсното обезпечаване, е, е, е, Харватия е твърде на, натоварена и все пак, е, струва ми се, Харватия се движи горе-долу по график по отношение на, на военните е, престъпления. Босна е, има сериозен проблем там. Наистина, както казах, понеже ако е, сравним е, броя на потенциалните дела от една страна и ресурсното обезпечаване от друга, ще стане ясно, че дори една малка част от тези потенциални дела трудно биха били разследвани. Не знам, надявам се, че така отговарям на всичките ви въпроси, но така, можем с това да приключим, но не преди да е, сме благодарили на господин Бремерц за това, че се отзова на нашата покана е, за експозето и е, готовността да отговори на нашите въпроси. Смятам, че мога да говоря от името на всички, е, давайки висока оценка на положените от вас до сега усилия, с надеждата, че те ще бъдат все така успешни за бъдеще. Едно техническо прекъсване ще направим сега за няколко минути, след което ще продължим с изслушването на а, господин Фереро, специален представител на ЕС за бивша Югославска република Македония. след около две минути ще продължим работата си. Colleghi, possiamo riprendere i lavori, sono passati i due minuti ed è con noi. Добре, колеги, с това приключиха двете минути. Questo incontro, il dottor Erwan. Радвам се, че имам възможност да приветствам Ерван Фуаре, специалния представител на Европейския съюз за бивша Югославска република Македония. Господин Фуере, вие присъствате на заседание на нашата комисия вече четвърти път, това показва с какъв интерес проследява Европейския парламент събитията в онази част на света, където вие сте специален представител и по-конкретно напредъка постигнат в последно време. Този следобед, освен че ще има въпроси към вас, ще обсъждаме и предложението за резолюция относно доклада за напредъка за бивша за Македония през 2009 година докладчикът е господин Талер. И ще се гласува утре сутринта през 2009 година Има отбелязан напредък в Македония и властите там показаха, че са готови да се получат от, мин... от грешките от миналото и да доближат страната все повече до международните стандарти, така че е, е действително да се озоват на пътя към присъединяването. Така че имаме причини да сме доволни. Също така един от последните доклади на комисията, след като оцени напредъка, препоръча начало на преговорите за присъединяване. Въпреки, че има такъв напредък, на 8 декември съвета по общи въпроси взе решение да отложи решението за това дали да започнат преговорите за март. Трябва да се постигне споразумение с гръцкото правителство за името на страната и да се намери име, което да е приемливо и за двете страни. Освен това, в тази бивша Югославска република има сериозни трудности. Борбата срещу корупцията, укрепването на съдебната система, реформата на, на администрацията. Както и въпросите, свързани с албанското младсинство. От 19 декември гражданите на бивша Югославска република Македония могат да се вярват на либерализация, да се радват на либерализирана визова система за страните от Шенген. Тази стъпка бе подкрепена и от комисията. Аз казвам много интересни неща, но сигурно вие ще ни кажете много по-интересни, така че ви давам думата. Благодаря, господин председател, уважаеми господа депутати и членове на Комисията по външни работи. Много се радвам, че съм тук днес. Много се радвам, че можем да продължим традицията, която вече създадохме ежегодно от както съм взел тази позиция, този пост на специален представител в Македония, да идвам и да говор, разговарям с вас. Трябва да ви кажа, че либерализирането на визите бе изключително важно, защото по този начин не само се показва, че държавите членки могат да вземат положително решение по отношение на Македония, но и е, на гражданите от балканските страни се показва, че положените усилия биват възнаграждавани. Онези от вас, които участваха е, или е, бяха свидетели на празненствата на площада в Скопие, когато бе обявено това решение, знаят с каква голяма радост бе посрещнато. Той искам да благодаря на господин Талер за резолюцията, която е изготвя. Е, искам да благодаря на господин Хацимакакис е, и се радвам, че ще има делегация през феврари в Скопие. И съм, много се радвам, че има съвместна парламентарна комисия, която изигра много важна роля за укрепването на отношението между двата парламента и за реформите в страната и смятам, че ще продължи да въздейства все така благотворно. Както вие подчертахте, господин председател, 2009 година бе действително изключително добра за тази страна. Имаше избори за президент, имаше местни избори и по този начин се е, възстанови е, демократичния престиж на страната, защото тези избори отговаряха на международните стандарти съгласно е, заключенията на наблюдателите. След влизането в сила на новите управляващи се усилиха мерките по реформите и се увеличи диалога между координаторите на политическите партии, така че много от законите, които бяха поставени като условие от страна на Европейската комисия, бяха прияти с консенсус. Комисията а, призна положените усилия и именно за това даде препоръка за стартиране на преговорите. Също така, а, за бивша Югославска република Македония е първата страна в региона, която успя да разреши всички гранични въпроси с Косово. Това допринася за добрите е, добросъседски отношения и за стабилността в региона. Освен това, е, страната продължава да участва е, в мисията на Европейския съюз, на военната мисия на Европейския съюз в Херцеговина бе публикувана една доста противоречива енциклопедия, която създаде е, дрязги между етническите общности и на практика беше е, една пропусната възможност за успокояване на нещата, но е, и може и не случайно бе повлияно решението на съвета през декември. Все, непрекъснато подчертавам колко важно е да се намери решение по отношение на въпроса. Срещат се редовно двамата министър-председатели, за да вземат решение по отношение на името. И това само по себе си е много добър знак, защото трябва да се действа с смелост. Ако тези 6 месеца не се използват, допълнителните забавения могат да доведат до сериозни, до, до а, нестабилност в отношенията между а, етническите общности там. Какви са сериозните предизвикателства пред Македония? Първо, името. Второ, укрепване на политическия диалог между е, политическите партии. Миналия декември е, бях домакин на на обедна среща между ръководителите на политически на която бях поканали всички ръководители на политическите партии и президента. Е, те казаха, че за първи път се срещат от юли насам. Така че правителството трябва да Е, и което в момента а, е, управлява е, и а, е, в правителството, и в парламента, и в местната власт, трябва да предприеме мерки по този въпрос. Трябва да се постигнат усилия а, за да се намерят на общите цели и това може да стане само ако се работи в сътрудничество. Много важен форум за изграждането на консенсус е Националния съвет за европейска интеграция. Той е направен по модел на Харватския съвет и там участват всички политически партии, гражданското общество, бизнес обществото и религиозните общности. Този съвет трябва да получи по-голяма подкрепа от правителството и трябва да даде възможност за по-широк диалог между всички заинтересовани лица. Друг много важен е, въпрос е Охридското рамково споразумение. То остава единствената рамка за политическа стабилност в междуетническите отношения. Има постигнат напредък, обаче все още има работа за вършене. И тук не говорим толкова за законодателна работа и за приложение на законите, а за една чувствителност за това да се прилага рамковото от споразумение от Охрид в неговия дух. Миналата година видяхме, че има опасни е, тенденции е, за сегрегирано обучение на децата от различните етнически общности. Слава Богу, тази тенденция бе преобърната благодарение на многократните препоръки от е, Върховния комисар за националните мълсинства, както и от Организация за сигурно сътрудничество в Европа. Едновременно с това бе въведено обучението на националния език от първи, първи клас, обучение на националния език от първи клас в много от етнически албанските училища, то е, което доведе до големи протести. Така че все още не е направено достатъчно. Е, така че и правителството смятаме, че трябва да а, е, подхожда към етническите въпроси с по-голяма чувствителност. Децентрализацията направен е, е отбелязан напредък, но трябва да се е, свърши още и по-конкретно трябва да се даде на местната власт по-голям ресурс, за да може да изпълнява тя новите си правомощи. И накрая, що се отнася до рамковото споразумение, равнопоставеното представене в властта на етническите албанци в различните държавни институции е много важно и това е постигнато, но все още няма достатъчно добър напредък по отношение на представенето във властта на турското и ромското младсинство. За съжаление, през последните няколко месеца има и а, известни провали и насърчаваме правителството да не допуска повече такива провали. А, например, един много важен европейски закон, закона за водите, а, е, а, не се прилага вече 4 години. А, е, а, е, трябва да се приложи до края на, на настоящата година, но с това се забавят много проекти за управление на отпадъците, включително и такива финансирани от Европейския съюз. Все още очакваме антидискриминационния закон и закона за и финализирането на процедурния правилник. За да се постигне успех там, трябва да се деполитизира обществената администрация, защото Именно от нея зависи приложението. Съдебната реформа отново имаме напредък, но а, това продължава да е институцията с най-низко обществено доверие. Реформата на затворите също е свързана с това. Има още много работа да се свърши, за да може да се изпълнят препоръките на комисията а, за премахване на мъченията на ООН. Също така, борбата с корупцията би подобрила бизнес средата и би привлякла повече чуждестранни инвестиции. И накрая, господин председател, има още две области, които са много важни и трябва да се работи повече в тях. Първо, работа с гражданското общество. Правителството трябва да види, че е в негов интерес да включва гражданското общество в процеса на вземане на решения на всяко едно ниво. И накрая, медийната независимост. Има голямо политическо влияние върху медиите и трябва да има по-голяма прозрачност е, и по-добри отношения между правителството и медията, за да им, медиите, за да има по-голямо доверие и от двете страни. Така че, господин председател, според мен предизвикателствата е, пред страната е да а, е, надгради върху постигнатите успехи през 2009 година и Европейският е, съюз трябва да е готов да помогне на страната да направи усилия във всички области, които вече споменах, но разбира се, най-много зависи от правителството. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Талер по отношение на резолюцията, свързана с напредъка в бивша Югославска република Македония. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин Фуере, за вашата отлична уводна реч, е, защото е, тя ни представи е, на цялата картина в Македония и смятам, че всички ние имаме общи цели. Какви са те? Искаме положителни развития в региона. Мисля, че и по-късно ще имам възможност да кажа няколко думи за резолюцията, която се обсъжда днес, но на този етап бих искал да се съсредоча върху един въпрос към вас. В кои допълнителни области могат да си сътрудничат двете страни Гърция и нейната северна съседка? Има много ам, е, предложения, има нови предложения от страна на социалистите, но а, трябва директна комуникация. А, смятам, че е необходимо да се каже, че нивото на доверието между двамата министър-председатели е много по-високо. В какво може, в кои области може прякото сътрудничество да допринесе до повече ползи. Нещо, което е, положи, е нормално за отношенията между една страна кандидатка и една страна, която е пълноправен член на Европейския съюз. Има ли добри... Какво може да се направи за економическите и за културните отношения, например? Благодаря, господин Тайлер. Господин Посъл, две минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че колегата Талър е изготвил един много балансиран и отличен доклад. Интересно беше изказването на господин Форере, но искам да му задам един въпрос. Той каза, е, че конвенцията не е приложена до край и а, може ли а, да назове какви ще са последствията, ако конвенцията за забрана на измъчвания а, не бъде приложена? Как се разрива, развива правителството в а, Македония? Разбира се, нещата зависят от две страни. Македония изготви а, много предложения, свързани с името, които бяха отхвърлени. Е, винаги едно нещо зависи и от двете страни. Разбира се, по този начин се блокираха е, преговорите за присъединяване, тъй като един такъв въпрос, който не е решен твърза с името, е недопустим. Разбира се, споразумението от интерим трябва да бъде а, е, приложено и не трябва а, е, присъединяването да стане заложник на един двустранен спор. Искам да кажа, че познавам страната много добре. Аз съм говорил с представители на всички малцинства и ние можем да се радваме, ако а, всички държави в Европейския съюз имат същите стандарти по отношение на малцинствата, каквито съществуват в Македония. Благодаря ви, господин Полселт. Госпожа Копер, за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Форер за това, че е сред нас. Е, искам да поздравя господин а, Талер. Искам да направя няколко коментари по отношение на компромисните изменения. Първо искам да кажа, че гръцкото правителство, а, когато пое а, новия си мандат, по една инициатива, а, свързана с ООН. Разбира се, по инициатива на гръцката страна, президентите се срещнаха, за да преодолеят този спор. Но през декември беше невъзможно да се продължи едно такова сътрудничество, но Гърция е готова да съдейства и за напред. Всичко това е в рамките на ОНЕ и е, заместник външния министр на Гърция покани, е, помоли господин Имич да дойден в Гърция, за да може да се продължи сътрудничеството и е, разговорите. В рамките на ОНЕ беше подчертано, че това са мащабите, в които трябва да се провеждат преговорите. Споменава се, а, че трябва а, да се да се избягват а, практики и подходи, които да възпрепятстват а, преговорите. А, България, като а, съседна а, държава, не изявява някакви претенции или а, някакво лошо отношение, което би могло да наруши добросъседското отношение между Гърция и Македония. Гос, а, господин Картин за две години, за две минути. Благодаря, господин а, председател. Седание дело на Заходна. Господин Фуаре, добре дошъл и поздравления за извършената от вас работа в Западните Балкани. Е, това, което имам предвид е не само в Македония и а, по предходния ви мандат в Словения. Така че смятам си добре запознат с нещата, е, познавате и някои емоционални проблеми, които в продължение на години са е, причина за е, това патово положение във връзка с името на страната. Македония е парламентарна демокрация и въпреки това е, сме наясно, че много от нещата са в ръцете на министър-председателя, господин Груевски. Въпросът ми е какво може да се направи, за да се е, засили ролята на е, Македонския парламент, на Македонското събрание. Какво да направим така, че парламентаристите на Македония да бъдат по-гъвкави, понеже в края на краищата ще трябва да се намери някакъв компромис. Аз приветствам македонските парламентаристи. Те редовно посещават Европейския парламент и разговарят с нас. Но пос... окончателното решение на този въпрос е сериозно предизвикателство, мисля, за тях и трябва да, да им помогнем. Вторият ми въпрос в тази връзка е за е, Харватското събрание, е, т.е. Харватския парламент, както и парламента на Черна гора приели резолюция за Сребреница. В македонския парламент обаче не е прията такава резолюция. Разговаряйки с депутатите от Македония, се опасявам, че те се е, опасяват на своя ред от евентуални санкции от страна Белград, ако биха приели подобна резолюция. Така че какво да направим, за да е, укрепим с колегите си в македонския парламент в тяхната увереност да, да заемат независима позиция? Благодаря. Господин Салавраки е следващият оратор за две минути. Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах казаното от господин Фуере. Съгласен съм с повечето от казаното от него, както и с текста, предложен от господин Талер. Важното е тук да се придържаме към копенхагенските критерии. Няма съмнение, обаче, че ние бихме желали да окажем помощ на заинтересованите страни, така че те да могат да се присъединят към Европейския съюз. Организацията на Обединените нации, разбира се, води преговори, разговори е, чрез представителя на ОНЕ Нимец за името на страната. Господин Форе спомена идеята за една енциклопедия. Тази идея заслужава внимание, тъй като се казва, че освен въпросът за името, е на лице и въпросът за евентуални претенции. Е, твърдейки се, че е, столица на страната трябвало да бъде Солун, е, втория по големина град е, на Гърция. И, и, и тук не само се влушава атмосферата в региона, влушават се е, междусъседските отношения. Тези въпроси трябва да се, да се обсъждат и във въпросната страна трябва да се поуспокоят и да погледнат по-реалистично на нещата. Значи, кажете ни, господин Флоре, дали според вас е, е, всичко това допринася за положителния напредък е, в региона? Какво мисли господин Нимец по въпроса? А имате ли представа и за общественото мнение? За добронамереността, между другото, на гръцките депутати, подпомагайки напредъка на бивша Югославска република Македония. Благодаря ви, господин Садобраков. Сега ще дам възможност на господин Фуаре, специалния представител, да отговори за 5-6 минути на зададените въпроси. Благодаря, уважаеми господин председател. Благодаря и на вас, госпожи и господа депутати. Ще отговоря на въпросите по реда на тяхното задаване. Най-напред на въпроса на господин Талер – според мен е необходимо да се укрепва двустранното доверие на две равнища. На политическото равнище, е, в светлината на двете срещи между министър-председателите, благодарение на които, така се каже, се поразтопиха ледовете е, и, и се създаде по-положителен климат, такива срещи трябва да има и за напред. И на местното равнище, определено е необходимо да се засилва сътрудничеството. Има отлични примери на е, контакти между хората, на, на човешки контакти през границата е, между Македония и Гърция. Бил съм свидетел на много такива е, проекти по културен обмен, които сближават двете общности тече нова програма. Е, беше публикувана обява за проектни предложения. Трябва да кажа обаче, че гръцката страна бави. А, нещо, което е в взаимен интерес. Добре би било е, да се доразвива вече постигнато. Подобни програми има и е, за отношенията с България, съответно и с Албания които биха спомогнали за укрепване на доверието на местно равнище. В отговор на казаното от господин Посъл, не може да се каже, че има някакви нарушения на, на до, до, Охридската договореност. По-скоро става въпрос за отклонение от духа. Господин Посълт очевидно възразява, без да е включил микрофона си. Извинявам. Извинявайте, казват господин Посълт. Не, говори за Конвенцията на съвета на Европа е, срещу изтезанията. И ви питам дали сте запознати с някои случаи на нейното нарушаване. Да, извинявайте. По въпроса за изтезанията, Комитетът на съвета на Европа за борба с изтезанията е правил много препоръки още от 2007 година, които за съжаление не са изпълнени. Посещавал съм местата за лишаване от свобода бил съм свидетел на ужасяващите условия, в които са поставени е, лишените от свобода, но е, правителството бави е, и до сега не е изпълнило, не е изпълнило препоръките на съвета на Европа. Господин Посълт отново прекъсва. Отговорът е не мога да дам утвърдителен отговор на този въпрос. На въпроса на госпожа Копа. Разбира се, процесът Нимиц, така, така наречен е официалният е, процес по силата на резолюция на съвета, на, на съвета за сигурност на ОНЕ. Така и трябва да бъде. Но е, ние смятаме, че двустранните контакти биха е, могли да, да бъдат от полза, да, да прибавят към е, набраното ускорение и се надяваме вече установените е, миналата есен двустранни контакти да е, се запазят. И това ще бъде в помощ е, на господин Нимец, когато той пристигне в региона, да, да, да може да се опре на нещо. Понеже това, което е необходимо, е едно недвусмислено, последователно усилие на едната и на другата страна за намирането на решение. И разбира се, господин Нимец ще има жизненно важна роля в това отношение. В отговор на зададения въпрос, уважаеми господин Качин, е, ние сме много удовлетворени от постигнатото споразумение за създаването на парламентарен институт с помощта на правителството на Чешката република и на Кралство Швеция, е, както и на Националния демократичен институт на САЩ. Така парламентът, надяваме се, ще натрупа необходимата му критична маса, така че да заиграе ролята си. Е, относно Сребреница, е, съгласен съм, че всички заинтересовани страни трябва да положат огромни усилия в посока към помирението. И според мен не би трябвало да, да, да има някаква загриженост от страна на парламента в Скопие за евентуална сръбска реакция на аналогична резолюция. Става въпрос за помирение, засягащо целия регион. И, е, за съжаление, разбира се, въпросната енциклопедия е, представя една пропусната възможност за помирение, понеже тя е, разравя въглените по, по много парливи въпроси, които надявахме се бяха уредени от Охридското споразумение подклаждат се предразсъдъците от миналото. А правителството се е дистанцирало от енциклопедията, отегляло е финансовата си подкрепа, но, но този факт сам по себе си сочи колко много трябва да се направи за помирение на Балканите, поради което и смятам, че Европейският съюз трябва да положи повече усилия в тази посока аз имах честа да бъда свидетел на този процес в Южна Африка. Прекъсват оратора, господин Салавракос. Но вие проверили сте какво точно се твърди в тази енциклопедия? Моля, не, не, мо, не може да водите такъв двустранен диалог, казва председателят на комисията. Нека изслушаме господин Фуаре и след това ще може да задавате уточняващи въпроси. Но вие по-добре от мен знаете, че дори да има някаква рамка за сътрудничество, за утвърждаване на е, междуетническите отношения, на Балканите нищо не може да се взема за дадено. Необходими са постоянни и последователни усилия за изграждането на климат на е, доверие и зачитане на правата на човека и основните свободи. Благодаря ви. Господин Кукан има думата сега. Той е председател на делегацията за връзки е, с страните от Юго-Источна Европа. Две минути. Благодаря ви, господин председател. Ценя високо присъствието на господин Фуаре. Що се нася до е, е, резолюцията по доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония, бих искал да поздравя господин Талер за посветената му работа по текста. Благодаря също на е, всички колеги, които много активно участваха в изменения и допълнения. Мисля, че текстът е премерен е, и препоръчвам да бъде подкрепен. Е, препоръките ми общо взето съответстват на предложенията на докладчик. Няколко бележки по доклада за напредъка. Е, положителното е, че без съмнение през последната година бивша Югославска република Македония с успех работи по изпълнението на всички критерии за присъединяване, в това число економически, политически и способност за поемане на задълженията, проистичащи от членството. Бих искал да спомена също постигнати от страната успех в изпълнението на условията за визова либерализация. Фактът, че комисията препоръча започване на преговори за присъединяване с бивша Югославска република Македония, положителен принос към процеса и се надявам тези преговори да започнат в близко бъдеще. От, към отрицателните констатации следва да кажем, че има все още редица области, в които те първа трябва да видим напредък, особено в областта на реформата на държавната администрация и съдебната система, противодействието на, на корупцията, подобряване на междуетническите отношения, включването на всички малцинства в обществения живот, утвърждаването на независимостта от политическа намеса на средства за масово осведомяване. Общо взето в бивша Югославска република Македония е, може да бъде констатиран положителен напредък и страната следва да бъде насърчена. Препоръчвам да бъдат подкрепени нези изменения, които се движат в този дух. Е, под... Препоръчвам също така да бъдат подкрепени всички компромисни изменения, изготвени с участието на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Кукан. Господин Кирлов има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Посланик Фуаре. Имаше един изключително сериозен случай, който породи масово негодование в съседна България. Става въпрос за случая на Спаска Митрова, майка кърмеща своето дете, която бе хвърлена в затвора за три месеца. Същия е този затвор, който вие сте видял, господин посланник, защото поне така бе заявено публично, тя не дала на съпруга си, с когото е разделена, да види е, детето, дъщеря си. Неофициалната причина, разбира се, която породи негодованието в България е, че преди това, през месец март, е, жената получила е, българско гражданство, смятайки себе си за българка по происход. Такива неща е имало и по-рано. В Титовска Югославия след Втората световна война подобни хора са били третирани далеч по-зле, били са хвърлени в концентрационни лагери. Но, благодарение на нашата позиция тук, всички евродепутати от България писаха писмо до господин Оли Рен и, и тя бе освободена две седмици преди да изтече тримесечния срок. Но все още няма достъп до детето си. Питам ви, защото съм чел вашето изявление по въпроса. Вие твърдите, че това е въпрос въпрос от двустранен характер между България и Македония. Господин посланик, от кога подобни нарушения на правата на човека са е, чисто и просто двустранен въпрос? Тук, в Европейския парламент, ние не се отнасяме към подобни нарушения по този начин. И аз не знам кой и как Добре, не е, не е нужно да, да се осъществява някаква пряка намеса, но във всеки случай е, е, казусът следва да бъде проучен. Това е, е скандално нарушение на правата на човек. Господин Корнелисен за две минути. Това е госпожа Луначек. Е, е, ще започна, господин председател, с въпроса за името. Всички за това мислят. Необходимо е, разбира се, решение и, на, и националистическата фразеология от, и от едната и от другата страна трябва да спре. И двете страни трябва да погледнат напред към бъдещето, вместо да се вторачват в близкото минало. Но, решението определено не бива да бъде предпоставка, предварително условие за присъединяването, както явно смятат сега някои. Е, и, и тук е, става въпрос е, не само за отношенията между Гърция и бивша Югославска република Македония, но и за отношенията между моята страна Холандия по отношение на република Исландия е, както и по отношение на Сърбия, е, е, отношенията Турция-Кипър и така нататък. Всички тези страни би следвало да вземат за пример похвалните двустранни отношения между Словения и Харватия които не са препятствие за присъединяването на Харвати. И аз бих приканила всички да подкрепят изменението, което сме внесли, номер 57, съгласно което двустранните неуредени въпроси сами по себе си не би трябвало да бъдат препятствие за присъединяването на страната. От там нататък бих, искал да, бих искала да, да коментирам някои други, според мен, важни въпроси. Според мен, мерило за успеха, на, за, за напредъка и зрелостта на една страна е отношението и към най-уязвимите и граждани. Е, ромите, пострадалите от насилие жени, постигнат е напредък, но аз бих искала е, все така да, да се осъществяват вече изработените е, планове да се приеме не, е, законодателство за борба с дискриминацията, да се въздаде справедливост е, на, на всички пострадали от е, дискриминация, хора, които в момента нямат правни средства за защита, както и на дискриминираните на основание сексуална ориентация. Благодаря, господин Чанако. Две минути. Благодаря, господин председател. Исках да благодаря на господин Фуаре за е, неговите изказвания. Изменения 4 и 5 към резолюцията не пасват с другите изменения. Особено четвърто изменение. В него се говори за двамата министър-председатели – които установяват контакти, но там не се казва, че те ги провеждат в условията на посредничество от страна на, Съединени... на Обединените нации. Компромисно изменение 3 отново се говори за ролята на ООН по този въпрос. Някои от компромисните изменения всъщност не покриват измененията, които твърдят, че заместват. Някои от измененията към първоначалния доклад и някои от коментарите, и някои от пропагандистските елементи, въвеждани тук от страна на бивша Югославска република Македония, са едни от тях. Ние трябва да имам предвид какво се случва в една съседна страна. А когато се говори за съседните страни, резолюцията оставя впечатлението, че именно те са отговорни за е биха били отговорни за евентуалната вероятност преговорите да не започнат. Не може да се обвиняват други страни за това, защото въпросът за името е от решаващо значение. Това е едно от предварителните условия за, начало на преговорите. Няма как една страна се присъедини към Европейския съюз, ако този въпрос не е решен. Господин Аргума Ракис, две минути. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και από την τοποθέτηση του κυρίου Φουερέ, αλλά και από, την, από το σχέδιο... Благодаря ви. Аз е, чух изказването на господин Фуере и като изхождам от резолюцията и дискусията тук, е, става съвсем ясно, че се полагат е, усилия в тази съседна държава. Няма никакво съмнение, че а, тези усилия трябва да бъдат възнаградени и оценени. Разбира се, има а, проблеми, въобще няма защо да се спори по този въпрос, особено свързаните проблеми с името. Трябва да се предприеме нещо, но все пак е необходимо тези усилия в посока намиране на едно решение да бъдат продължения. Но аз искам да се спра на едно друго нещо. Господин Форе каза в, в своето изказване, че той е установил, че се наблюдава едно увеличение на напрежението между отделните етнически групи. Европейския е, съюз е включил в своя доклад, е, че това е свързано с е, съществените економически проблеми, които има в тази държава. И аз смятам, че една голяма част от тази държава страда от висок процент на безработица. А ако е така, както е написано в доклада, че са нарушени правата на работещите по отношение на а, профсъюзите, както и дискриминация срещу а, работещите жени, трябва да се обърне внимание на този въпрос. Разбира се, трябва да, бъдат, да могат да бъдат решени националните проблеми на една съответна кандидат членка на Европейския съюз, госпожа Нейт за две минути. Благодаря, господин председател. Бих искала от името на делегацията на АЛДЕ да подам устно изменение, с което да заменя изменение изменението на колегите, колегата от групата на зелените по отношение на двустранните диспути. Това е един текст, който вече обсъдихме, бе представили сме в тази комисия, която говорихме за разширяването. Това не е нищо ново, просто повтаряме нещо, по което вече имаме съгласие. Ще го прочета. Така, в края на изменение 19 бихме искали да се каже следното. Подчертава, че такива двустранни диспути трябва принципно да се разрешават от засегнатите страни. Ако тези страни не го направят, Европейския съюз трябва да предприеме всички възможни усилия, за да доведе до разрешение. Такива диспути като цяло не представляват препятствие пред пълно членство в Съюза, но Европейският съюз трябва да избягва да се е, товари с е, неразрешени двустранни е, диспути преди членството да е дадено. Мисля, че твърде лесно е, да се каже, че този тип двустранни диспути не представляват и не би трябвало да представляват препятствия пред членството в Съюза. Напротив, смятам, че трябва да се опитваме да посветим с, с всички възможни усилия да се преборим с такива препятствия. Дели, questa nostra riunione prevede eh, Добре. А, днешното ни заседание предвиди а, два, две лица за контакт. Специалния представител и господин Талер. Как предпочитате, господин Талер, може би, да, да отговорите на въпроси, свързани с измененията и ако може да сте кратък? Uh, Благодаря, господин председател. Но съм убеден, че работата по резолюцията е отбелязала напредък от ноември до, до сега, особено що се отнася до петте компромисни изменения. Те са възможно най-добрия резултат, който можехме да постигнем и това е очевидно. Работим конструктивно с всички политически групи по този въпрос и много се радвам. Нашата цел е следната. Първо, да насърчим Македония да спазва европейските принципи и ценности. Именно заради това се изказваме положително, когато има напредък и ги насърчаваме да провеждат по-амбициозни реформи в някои области, уточнени в резолюцията също така ги насърчаваме активно да търсят приемливо и за двете страни решение е, за въпроса с името. Това, към което също се стремим, е да създадем у всички ясното съзнание от всички нас, ясното съзнание, че и ние отговаряме е, за стабилността на Балканите. Трябва да си даваме сметка, че е, статуквото не е неутрално. Не, не е нещо, нещо, нищо не е неутрално, само защото не се случват нещата. Е, е, защото Западните Балкани са като едно колело. Докато се движат по посока към Европейския съюз, колелото запазва своето равновесие. В момента, в който движението спре, колелото губи равновесие и пада. Така че трябва да се направи всичко възможно от това колело да продължи да се движи в нашата посока, в посока на Европа. И това е основната цел на резолюцията и на компромисните изменения. А сега, що се отнася до а, повечето конкретни изменения, а, подкрепих всички изменения, които са в духа на резолюцията. Що се отнася до устното изменение на АЛДЕ и до изменението на зелените, може би Текста, който се предлага, може да е подобрен, но а, това ще решим утре в пленарна зала. Ще видим дали можем да дадем подкрепа за тези изменения. Смятам, че работихме добре. Смятам, че се справихме отлично и трябва да продължим в този дух. Благодаря. Eh, relatore, vorrei solo chiederle, siccome sono state sollevate questioni su questo tema più che su altri. Господин eh, докладчик, към вашия доклад бяха зададени повече въпроси, е, отколкото към другите доклади. Двустранните конфликти бяха споменати от редица колеги. Може ли да изясните още веднъж този въпрос? One of my position is that uh, uh, Моята позиция е, е, тя е съвсем ясно вписана в текста, е, че ние подкрепяме това решенията да се постигат на двустранна основа. Що се отнася до текста, където Смисълът е, че двустранните отношения трябва да се отразяват на присъединяването на една страна. Самият не съм особено доволен с, от, от качеството на конкретната формулировка и за това не подкрепям тези изменения. А, това ще се реши утре. Също така по някой път а, е, въпреки че това е благородна позиция, има в нея заложен риск. Това е извинение да не се направи достатъчно, да не се инвестира достатъчно енергия от наша страна, за да се помогне на двете страни да разрешат двустранните си е, конфликти, които са обективни, които пречат на много процеси от години насам. Благодаря ви за това разяснение. Искам да ви помоля, възможно най-бързо, да изготвите един съвместен документ. Нямахме достатъчно време, но все пак искаме да обсъдим основните въпроси с докладчика. Искам да ви дам думата на вас до 5 часа. Имам още няколко минути. Much, uh, Благодаря много, господин председател. Нека да отговоря първо на господин Кирилов. Получили сме много жалби за проблеми, с които се сблъскват гражданите на страната, гражданите на съседните страни и така нататък. Много жалби. Ако трябва да се меся аз по отношение на всяка една от тези жалби, трябва да променя службата си и да се занимавам само с жалби. Не, това е моята задача. Ние работим с правителството и непрекъснато им напомняме за техните отговорности по отношение на съдебната реформа, да се зачитат стандартите на работа на съдебната система и така нататък. Осъществяваме и наблюдение на а, работата по тези въпроси, но, както казах, не е част от моите правомощия да се меся по тези въпроси. Що се отнася до въпросите за ромите и за насилието, насилието срещу жените, да, това са много сериозни проблеми и, и правителството, и парламентът си дават сметка за това. Има няколко проекти, част от тях са финансирани от Европейския съюз, проекти за да се помогне на ромската общност и проекти за борба с насилието срещу жените, както и други проблеми, свързани с дискриминацията. И именно в тази връзка проекта Законът за дискриминацията ще е изключително важен и насърчаваме правителството да работи с всички обществени групи, за да може да се създаде възможно най-добрият закон, който да е пълен, подробен и да отразява директивите на Европейския съюз в тази област. И накрая, що се отнася до економическото измерение и до търканията между малцинствените общности, да, съществува такъв е, въпрос, е, но не е, той поражда е, е разделения между младсинствата. Трудна економическата ситуация, 30% безработица има в страната, много млади хора и много общности а, са силно засегнати, а, а, пълни са площадите с безработни. За щастие обаче правителството успя да избегне най-лошите последици на економическата криза, предприеха мерки за облегчаване на последиците и се надяваме, че ще направя всичко възможно, така че хората от периферните е, групи, от младсинствата да бъдат възможно най-добре защитени от правителството, включително и чрез бюджетна подкрепа. С това приключвам коментарите си. Благодаря ви много. Е, е, за тази възможност. Е, може би не успях да отговоря на всички въпроси по начин, е, който ви харесва, но е, правим всичко възможно, за да продължим напредъка, който отбеляза отбелязан миналата година и се надяваме, че възможно най-скоро ще започнат преговорите. Благодаря. Благодаря ви, господин специален представител. Това беше много интересна дискусия по отношение на измененията, които не бяха разгледани поради липсата на време. Ще помоля докладчиците двустранно да разгледат тези изменения утре преди гласуването и да намерят решение за а, колегите, които не можаха да вземат думата. А, искам да се извългувам с вас и след това да премина към следващата точка. Предложение за резолюция относно доклада за напредика на бивша Югославска република Македония през 2009. Господин Свобода има думата. Извинявайте за напредъка на Харватия. Господин Свобода, Днес а, водихме разговор с а, докладчиците в а, Сянка и разбира се обсъдихме някои от спорни точки, които до утре трябва да ги решим преди гласуването. Разбира се, има въпроси свързани с Международния наказателен съд. След като изслушахме господин Брамец, установихме, че между нас, господин Брамец, има много малка разлика, а именно между това, което той смята за необходимо и това, което прави харватското правителство. Това Председателя, господин Свобода, извинете, но искам да помоля тези, които напускат а, залата, а, да бъдат по-тихи, за да не смущават нашата работа. Това не ми дава основания основание да кажа, че има пълно сътрудничество. Трябва да се спазва тази формула на правене на компромиси. Сътрудничеството не е в голям мащаб, а напротив в малък, но трябва да дадем сигнал към Харватия. Моля, поставете усилия. На второ място, това е една постоянна тема, реформата в съдебната система и борбата с корупцията. Харватия положи много усилия последно време, които трябва да бъдат продължени, но а, трябва също да подчертаем, а, че при управлението на новия премьер-министър нещата а, бяха а, подобрени и особено срещу а, борбата с а, корупцията в а, съдебните среди. Много сме щастливи, че Словения и Харватия постигнаха помирение относно техните а, граници. В момента а, това решение се ратифицира в Словения. Скоро ще бъде ратифицирано и в а, Харватия. На последно място е датата. А, винаги се говори и обсъжда въпроса, свързан с датата за присъединяване. Това е дата, а, която, на която ще отстви присъединяването, а то е, е през 2010. Никой не може да каже дали преговорите ще бъдат приключени. Разбира се, те ще бъдат приключени, когато Харватия изпълни всички изисквания и реши всички проблеми. Както вече казах, има малки различия тук и там, но Мнозинството а, е в а, подкрепа на присъединяването. Разбира се, сутрешното гласуване на докладите ние ще дадем един ясен сигнал на Харватия, че те трябва да положат още усилия, да предприемат тези стипки, стъпки, които трябва да предприемат, за да може през 2010 да се приключат преговорите, за да може, разбира се, съвета и комисията да поемат всичко необходимо е, за да има едно е, позитивно развитие на нещата. Разбира се, да се уреди конфликта между Словения и Харватия, споразумението да бъде напълно е, ратифицирано и така да може целият процес да бъде задвижен, за да се реши този двустранен проблем. Това се отнася и до малките проблеми, свързани с териториите между, Слове... между Харватия и другите и съседки. Аз съм много щастлив, че можах да направя този доклад възоснова на развитията в преговорите, но въпреки всичко усилията от страна на Харватия трябва да бъдат продължени и засилени. Благодаря ви. Благодарим на господин докладчика. Господин Посъл за две минути. Господин председател, искам да благодаря на господин Свобода за отлично свършената работа, както и на всички други а, докладчици в Сянка за доброто сътрудничество. Аз мятам, че докладът е много балансиран. Ние а, постигнахме Съгласие по почти всички точки. А, искам да се спра на а, компромисните изменения. Аз съм на мнението на господин Свобода, че това, което каза господин Прамец, а, трябва да ни мине през главата още веднъж и дали имаме а, разделно гласуване на четири части. Дали се пак да не се махне втората част? Господин Прамец каза ясно, защото той не знае дали документите съществуват или не. Или някакви... А, също при неговите по-нататъчни формулировки той беше изключително предпазлив. Ето защо нека да помислим още веднъж дали тази част да не я а, извадим и а, да останем при компромисно решение едно, при а, две сме а, против. Те, по относно следващият а, компромис, това не е а, в а, нашите нашето поле на действие. Разбира се, това, това е, е трябва да бъде дефинирано специално от всяка държава членка. Това е името на нашата а, политическа група. Разбира се, има три устни изменения, които са прекрасни. Има едно недос... неспоразумение. Е, искат го излиза секретарята при изменение второ. Според мен, ние договорихме с докладчиците че предстоящите промени в Конституцията в Харватия да ги а, и, извадим като текст, докато те не бъдат изяснени дали това наистина е така. И нека в първоначалния а, текст устното изменение да остане, докато не бъде изяснен този въпрос. Иначе другите изменения ги смятаме, че са много удачни. Господин Вайгел за две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да се е, присъединя към двамата преждеговоривши в, в е, положителната е, и оптимистична оценка на резолюцията. Резултат без съмнение на доброто взаимодействие между политическите групи в парламента и помежду онези у нас, които активно участваха в изработването на окончателната редакция – на резолюцията. Общо заето оценката, която даваме е положителна и е окоръжаваща. Има някои обаче критични въпроси, с които Харватия ще трябва да се справи. И е, мисля, че е, идването на власт на, на ново правителство с нов е, министър-председател е много положителен сигнал обещаващ един нов подход на правителството към организираната престъпност и корупцията и, и, и други проблеми, които отдавна са наболели. Положението в Харватия има една също сериозна последица масовото напускане на страната, а, а от друга страна това, че много сърби е, желаят да се върнат в Харватия, където са били домовете им. Трябва да се напомни на Харватия, че е, тя има дълг към, към всички тези хора и че трябва да направи необходимото за поправянето на, на стореното зло и за осигуряване на нормални условия за завръщане на бежанците е, не се. Е, не, не, не, може, не може и да има. И дума не може да става, между другото, по въпроса за е, въвеждането на някакъв единен е, език на кандидатстващите за присъединяване страни. Няма югославски език и аз моля колегите да проявят разбиране. Благодаря, господин Брентнер. Две минути. Госпожа Брентнер, очевидно. Благодаря. Компромисът е много положителен и ние го приветстваме. Приветстваме Харватия за постигнатия от нея напредък. Това, което чухме по-рано днес, потвърждава обаче, че все още има какво да се подобри и, и ние трябва да бъдем достатъчно настойчиви. Друг въпрос, който бих искала да повдигна е за съдебната система и за зачитането на правата на човека и на малцинствата. От законодателна гледна точка има напредък, но в практиката е, следва да настояваме за по-голям напредък и а, е, нашите изменения са в тази посока. Удовлетворена съм по-нататък, че се отказваме от срока 2010 година. Каква е позицията на нашата група? Ние носим обща отговорност за разширяването към Западните Балкани и много ще зависи от отношението ни към Харватия. Ако допуснем същата грешка, каквато допуснахме за България и Румъния, определяйки срок, краен, след което се налага да е, провеждаме някакъв мониторинг, е, гражданите, нашите, общественото мнение няма да ни разбере. Е, риск ще бъде за бъдещото разширяване на Балканите, ако същото стане с Харватия. Някои смятат така да се определи 2010 с бързо присъединяване, последвано от мониторинг. Това е най-лошият резултат, който би могъл да се получи. Честно трябва да кажем, че Харватия ще се присъедини само когато е готова, без каквито и да било допълнителни условия, вместо да се определя някакви странни критерии, е, е, наблюдение и контрол след присъединяването и така нататък. Така че ние държим Харватия да се присъедини само когато е готова, без последващ мониторинг. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Винаги съм бил много радостен когато сме констатирали и приветствали напредък на страна кандидатка. А в случаят е за Харватия, наша съседка. И аз приветствам усилията на господин Свобода, защото доклада, доколкото е възможно, коректно да отразява състоянието на нещата, както и да заявява подкрепата ни за процеса. Разбира се, наша задача е да съдействаме за създаването на атмосфера благоприятстваща напредъка. Атмосфера, която би е, породила едни премерени, балансирани решения на всички все още висящи въпроси. И в тази връзка бих искал да отбележа, че докладът е наистина достатъчно балансиран и не повтаря грешката от миналото, а именно, както се е казвало, че ако някой е виновен за липсата на напредък в Харватия, то това е Словения. Възраженията на Словения винаги са били само част от общата група възражения срещу присъединяването на Харватия, е, повдигани от други държави членки. Но, но това, е, това е минало. Е, три страни ще спечелят от е, това ново положение. И, и Словения, и Харватия, и Съюзът като цяло. Кой би трябвало да бъде арбитър? Е, според мен ние не можем да решаваме това. Двете страни ще трябва да се споразумеят в духа на сътрудничество. И още нещо. Много надежди се възлагат тук на въпросното арбитражно споразумение. И трябва да кажа, че не съм удовлетворен от това, че подходът на възприят от комисаря Рен е изоставен. А именно, едновременно да се подхожда към двете неща. Към присъединяването и арбитражния процес. Както казах, този подход е изоставен. Сега се смята, че арбитражния процес ще започне едва след подписването на акта за присъединяване на Харватия. Това няма да донесе положителни последици, поради което продължавам да се надявам, че и двете страни, а и Европейската комисия ще намерят начин да решат проблема инак. Някой друг има, някой има ли тук от Европейската комисия, пита председателят. Не виждам, вероятно няма представители на комисията. Господин Свобода, моля да отговорите на чутото. Ние с нетърпение очакваме това. По отношение на това, което каза колегата Петърле, Петърле трябва да каза, че това е предмет на споразумението. А, именно процеса на а, помиряване да стане след а, приключване на преговорите. Не може да се обърнат нещата отпред-назад. Така беше а, споразумяно и договорено по отношение на аргумента, свързан с България и Румъния, има една разлика. Тогава беше назована съвсем друга дата за присъединяване. Тук става въпрос само за възможността при приключване на а, преговорите, които са свързани също и с а, процеса на ратификация. Трета точка по отношение на това, което казах господин Посълт. А, по отношение на измененията, разбира се, зависи от това дали ние ще постигнем съгласие или ще търсим още един компромис, който може да бъде отхвърлен. Разбира се, в първата част на измененията а, да има следната формулировка да настоява, че ако само един проблем остане неразрешен. А ако само един проблем остане неразрешен, трябва да който е свързан с намирането на липсващи документи от времето на войната. И второто изречение още веднъж подкамва правителството на Хор Харватия да окаже пълно сътрудничество на Международния наказателен съд. Това е една обща формулировка. Можем да говорим с господин Поселт допълнително, за да работим в тази посока. Когато той смята, че ако сме прекалено критични, тогава ще се върнем към първоначалния текст, преди да гласуваме. Това е всичко, господин председател. Както ви казах, има малки раз, различия, но а, чрез едно демократично отношение можем да ги съгласуваме. А, искам да спомена още нещо. Избира, за, избирането на държавния глава на Харватия показа, зрелостта на тази държава. Това показа, че той и беше избран и предпочетен от кандидати, които бяха популисти. Той се обяви изцяло срещу корупцията. Разбира се, това е един символ и един знак, който беше даден от страна на Харватия. Благодаря ви, господин докладчик. Сега а, трябва да ви прекъсна за 3 минути. Няма заместник-председател и за това ще прекъсна заседанието за 3 минути. Моля да ме извините. Prima di dare la parola alla relatrice Oman Roy. Преди да дам думата на докладчик госпожа Омен Ройтен, по отношение на предложението за резолюция относно доклада за напредъка на Турция за 2009 година, нека първо да приветствам делегацията от е, Турския парламент, от Комисията по външни работи, госп господин Меркам ще присъства тук на дебата. Делегацията включва и представители от Комисията по хармонизация на правото с, правото на Европейския съюз. Ако госпожа Омен не е готова, виждам, че е готова, ще й дам думата. As always, Mr. President, disciplines. Beste voorzitter, I will speak in, uh, in Dutch. Господин председател, аз ще говоря на холандски. Уважаеми колеги, каза председателя, моля ви да запазите тишина. Ако искате да водите някакви разговори, моля да напуснете зала. Трябва да показваме уважение един към друг и затова сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председателю. Господин председател, уважаеми колеги. Искам първо да благодаря на моите е, колеги за техните конструктивни предложения свързани с доклада. Това е едно, може да се оцени сътрудничеството много положително и а, плодотворно, което имахме с а, докладчиците в Сянка. А, ние като парламент, господин а, председателю, трябва да изготвим един балансиран и ясен доклад, за да можем да изпратим нашето послание навън. Ето защо аз имам нужда от подкрепата на голямо мнозинство. Ако се позова на измененията, може би ще направя няколко коментара, които по които а, колегите изказват несъгласие. Това са коментари и забележки, свързани с най-последните развития. Последната седмица в Страсбург имахме дискусия, свързано с забраната на с забраната на а, политическа партия в Турция. Разбира се, имаше а, много арести на членове на тази а, партия. Разбира се, имаше и заплахи отправени към а, членове на парламента. Дискусията беше много положителна и тези развития са приключили да се надяваме, като представител на парламента не трябва да заема позиция по отношение на решението на Конституционния съд. Това е съдебна практика все пак. Но, господин председател, според мен решението трябва да бъде адаптирано към решението на съвета. Господин председателю, ще говоря по-бавно, тъй като забелязах, че превода от английски не ме следваше изцяло. Ето защо аз ще се а, постарая да говоря по-бавно, за да могат да ми следват а, мисълта преводачите. Миналата седмица Конституционния а, съд постанови, постанови решение свързано с съдебните практики на военните съдилища. Съвместно с колегите оценихме това решение. Конституционния съд анулира с декрет тези разпоредби. Що се а, от а, до развитието в а, Турция? Искам да а, кажа, че всичко това, а, което сега а, споменавам тук, свързано с решението на Конституционния съд, е постановено възоснова на, закон... на закони, на законодателство в Турция. Това а, съвсем ясно показва, че имаме нужда от конституционна реформа, за да може да се намери едно а, решение – Разбира се, имаше това а, решение на съда, а, което а, породи загриженост у нас. Ето защо трябва да се работи съвместно с опозицията, за да се реши проблема с Конституцията. И трябва да се извършат всички реформи в тази насока. Европейската сметна палата на направи един одит на плащанията 2001-2006, 2001-2004 беше установено, че а, е незадоволителен капацитета за използване на тези средства. От 2004 до 2006 капацитета за използване на тези средства се оценява като а, добър. Е, това трябва също да се има предвид като позитивно развитие, но а, имаше прекалено много приоритети. А сега няма приоритети. Искам да помоля за следното а, по повод на което внасям и моето изменение парламента да види а, какви инструменти за развитие има в а, в рамките на споразумението за економическо партньорство. Искам да направя някои коментари по отношение на измененията. Аз се опитах да обхвана всичко в рамките на компромисните изменения. Имаше изменения, които бяха прекалено специфични или нямаше ясна връзка с напредък, който е отбелязан през 2009. Става въпроси за някои други точки, които при които се е, придържах към предложенията на колегите, като Майо Майоро 100, 116 от господин Ламсдоров, 127 от Хауит, 125 от Чигавио, 137 от госпожа Декайза и така нататък. Господин председателю. По отношение на а, Кипър. Съвместно с докладчиците в Сянка се опитахме да постигнем един ясен компромис. Имаше разнопосочни мнения. Искам да попитам сега колегите да ам, уважат това равновесие, за да можем да а, одобрим компромисно изменение 10. Аз попитах а, дали всички изменения по 28, 29 и 30 трябва да се оттеглят. Някои бяха направени, някои не. Това се отнася и до мотив 1. Оставам с впечатление, че ам, ние постигнахме съгласие по този компромис, което ме радва. Господин председателю, още ам, е, нещо искам да спомена, което поража загриженост у мен. Измененията и, и а, мотивите не могат да получат а, моята подкрепа. Аз имам опит с този доклад в парламента и ето защо съм наясно, че изменение 28 рискува да не бъде подкрепено от мнозинството в парламента. Ето защо изменение 28 не може да бъде включено в, в мотив А. Разбира се, с господин Свобода постигнахме съгласие по отношение на мотив А, който гласи, че ще има присъединяване в бъдеще. Това е един балансиран текст. Е, има и други възможности, например да се даде някакъв вариант или възможност и преговорите да се водят съобразно протокола за присъединяване. След тази година, разбира се, с този доклад да дадем един ясен сигнал навън. Ще говоря на английски. Всичко това е във вашите ръце като депутати в този парламент. В този дебат има съвсем ясно послание по отношение на Турция. Трябва да дадем на Турция съвсем ясна представа за позицията на Европейския парламент и посланието може да е ясно само ако си даваме сметка, че трябва всички да се включат. И именно заради това призовавам всички депутати, които не са се оттеглили или които биха искали да се включат в компромисните изменения. Призовавам ги да оттеглят своите изменения, които не могат да бъдат включени. Само така ще заявим ясна позиция. Благодаря много, госпожо докладчик, за вашето пълно и подробно изказване. Има изключително много желаящи да се изкажат над 12 колеги, затова моля, бъдете възможно най-кратки. Давам дума на докладчиците в Сянка първо и на координаторите. И така, започваме с господин Хауит. Две минути. Ако имам само две минути, ще трябва съвсем да свия онова, което възнамерявах да кажа. Искам да кажа, че не успяхме да постигнем пълно съгласие, но и, и двамата с госпожа Манеровите направихме големи опити да постигнем това и е, доста малко е, неуточнени въпроси остават. Философията на групата на социалистите е следната. Насърчение за присъединяването. Е, важно е да се разрешат някои от ключовите въпроси, свързани с Кипър, включително и турските заселници в северната част на острова и правата на младсинствата на някои от островите бяха направени конкретните избори по отношение на формулировките и е много важно да се подчертая, че Европейският парламент е в подкрепа на реформата в Турция. Но бяхме доволни да постигнем съгласие по повечето компромисни изменения. Има само два останали въпроса. Първо, докладчикът искаше да оттеглим изменение 20 първо, в което се предлага нов параграф първи, в който текстът е добре балансиран. Казва се, че реформата е започнала отново и че трябва да се спазва набраната, да се поддържа набраната инерция. Също така се казва, че целта на преговорите трябва да бъде именно присъединяване. Казваме също така, че в началото на нови мандат на Европейския парламент е крайно време действително да тестваме тази формулировка и да видим на коя страна е мнозинството в този парламент. Така че гледайте към изменение 28, гледайте към това какво казва Турция за нас, дали е, според Турция ние си спазваме обещанията и подкрепете това изменение. Второ, по отношение на списъка за гласуване, искам да обърна внимание на председателя и на секретарията, че в списъка за гласуване по отношение на компромисно изменение 10 се вземат предвид измененията по точка 28 и мотив Е. Както ще видите от протоколите от заседанието от миналата седмица, не бе постигнало то споразумение. Изменение 152 от името на групата на социалистите, изменения 22 и 23 на колеги социалисти бяха включени в компромисно измернение 10, така че настоявам списъка за гласуването да отрази а, това и да имаме възможност да включим изменения 152, 22 и 23. Благодаря. Е, е, колега Хауит, е, вие надхвърлихте изказван... времето за изказване. Вие говорихте по съвсем конкретни технически въпроси, за това ви оставих възможност да завършите изказването си, но призовавам всички останали колеги да се ограничават във времето. Господин Лансдорф. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Ричард Хауърд за доброто сътрудничество, което имахме. Целта, която преследваме, и тук по този въпрос сме едини, да имаме един балансиран доклад. Един доклад, който ние като Европейски парламент посочим и насърчим проактивните реформи в Турция. Ние като парламент трябва да подкрепим такъв вид усилия. Ето защо аз съм на мнение, че не трябва да се съгласяваме и да приемаме 28 изменение. Мотив А, след дълги дискусии го формулирахме по правилния начин. Сега още веднъж не трябва да се сказва каква е целта, защото трябва да се каже, че това е един отворен процес, ако бъдат изпълнени критериите, но ние не знаем дали критериите ще бъдат изпълнени в края на процеса. Ето защо мотив А е много балансиран в неговата формулировка. Ето защо ам, бих подкрепил а, предложението да бъдат отхвърлени всякакви предложения за изменения на мотив А доклада един ясен сигнал, свързан с актуалния въпрос по отношение на съдебната практика на съдилищата. Разбира се, това възпрепятстваше реформите в Турция. Разбира се, трябва да има реформи в рамките на гражданското общество. От изключително значение е, е свободата на словото и медиите. Е, защо е, подкрепям извинение 23, свързан с свобода на медиите. Но е, свобода на мненията и медиите е, трябва да има е, правно основание, трябва да има правни е, рамки и това е една много важна част от е, процеса на реформите в е, Турция. Благодаря. За две минути следващия оратор. Е, Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към благодарностите, които бяха изказани към докладчиците и към резултата постигнат с този доклад. Разбира се и да се постигне такъв широк компромис по този начин. Не бяха отстранени всички спорни въпроси, това не е така, но а, ние изградихме една широка основа а, за постигане на съгласие и в полза на гласуването утре. Искам да разясна а, измененията и компромисите, а, които бяха изготвени. Благодаря на господа Омройте, защото това, че тя допълни а, измененията, като внесе устно изменение. Ам, за съда отклони предложение за ограничаване на компетенциите на ам, военните съдилища. Разбира се, трябва да се направи опит да се постигне едно решение. Ето защо бих желала нашето желание да бъде формулирано така, че да се постигне възможно най-голям компромис. Моето изменение го изтеглих. Това е ясно и на докладчицата то се отнасяше до малцинствата в южната част на а, страната. Там нямаше постигната компромис. Има и а, противоречие, свързано с а, решение на турския съд. И накрая този прочут, това прочуто компромисно е, изменение 10, е, както и изменение 165 не е към компромис 10. Ние искаме а, да гласуваме разделно, а именно, че ние искаме Турция да положи а, всички усилия, както всички засегнати страни, Европейския а, съюз, ОНЕ, и да се търси едно устойчиво развитие при разрешаване на проблема с Кипър. Изменение 28. А, който подчертава целта на Европейски съюз и също подчертава и нашата подкрепа. Господин Ван Орден за две минути. Благодаря много, господин председател. Не мисля, че ще се изказвам цели две минути. Просто искам да кажа следното. Първо, съгласен съм, че трябва да дадем съвсем ясен сигнал към Турция, що се отнесе до потребността реформите да продължат. Но едновременно с това трябва да сме справедливи и точни. И също така не трябва да злоупотребяваме с идеята за компромисни изменения, защото според мен едно, един компромис отразява всички елементи на компромиса. Например, в компромисно изменение 10, е, в което а, е, са включени три от моите изменения 140, 169 и 175. На практика съдържанието на тези изменения не, на нито едно от тях не е е отразено в този компромисен вариант. Така че опасявам се, че компромисните изменения не би трябвало да се използват за начин да се премахват измененията на колегите от списъка за гласуване. И за това бих искал да се промени списъкът за гласуване, за да отрази това. Бих искала да подхождаме балансирано. В моето изменение 169 не става въпрос само да се призоват да, се, да се призове турското правителство да а, прави а, активност в преговорите по отношение на Кипър, мисля, че трябва да призовем и гръцкото правителство да направи това. Що се отнася до изменение 175, там говорим Говоря а, за нефтодобивна дейност в а, територия на източната част на Средиземно море, спрямо които има спорове. Мисля, че това е важно и трябва да се включи. И накрая, когато казваме, че Турция не прилага допълнителния протокол, трябва да споменем, че и Европейският съюз не е приложил своето решение да престане, да, да прекрати изолацията на Северен Кипър, което представляваше другата част на тази конкретна сделка. Затова това бяха моите изменения, но най-вече се притеснявам от злоупотребата с измененията. Благодаря. Искам а, да изразя моите поздравления към докладчицата за а, прекрасната работа, която а, свършила. А, също да поздравя и а, колегите, които са и сътрудничили. Разбира се, ние подкрепяме а, присъединяването на а, Турция. Аз искам е, всички да стигнем до убеждението и всички да разберем, че е, в интерес на е, Кипър е да се стигне до едно решение на кипърския въпрос. Уважаеми колеги, нашите и изменения трябва да бъдат формулирани така, че да подкрепят големите усилия, които се полагат за решаването на кипърския въпрос. Ето защо измененията трябва да са свързани с тази тема. Внесохме изменения, които изискват от всички политически а, е, групи и всички заинтересовани страни да а, е, сътрудничат при решаването на този проблем. Разбира се, а, е, Турция може да принесе повече, да сътрудничи повече при решаването на този проблем, отколкото Гърция. Ако а, Турция даде своя принос, то тогава ще имаме възможност, по-голяма възможност да се справим с този проблем. Ето защо се оповавам на изразението на изказаното от господин а, Ван Орден. Ние казваме, че а, гръцките и турските а, кипърци могат а, само да бъдат облагодетелствени на такова разрешение на а, проблема. Ние настояваме също и подчертаваме, че изолацията на турската част на Кипър трябва да бъде премахната и условие за това е премахването на военната окупация. Ние искаме тази резолюция да даде един а, сигнал и да обхване резултатите и изводите, докато не стигнахме през декември. Благодаря ви. Господин Брок за две минути. Господин председател, само няколко неща искам да кажа. По отношение на протокола за присъединяване, трябва да кажем, че трябва да, да, да а, подредим нещата. Срока изтече края на миналата а, година. Не може сега да започваме от зад напред. Е, трябва да бъдат спазани и изпълнени задълженията, свързани с този протокол. На второ място, господин е, Хойт, е, нека да си преосмисли позицията. През следващите пет години искаме да приложим една стратегия, стратегия, по която страните са разделени. Е, е, от една страна е, някои казват, че преговорите трябва да бъдат прекратени или да предприем линията, която госпожа Фоман ни предлага през последните години, а именно да се продължи процесът на преговори. Аз съм на мнение, че в интерес на Европейския съюз, разбира се, интереси на Турция, е да се опитаме да намерим е, един среден път, да намерим идеалната е, среда за решаването на този е, проблем. Искам да ви а, помоля до, а, утре да си помислите а, дали това е един а, разумен а, подход. Или а, нека да подкрепим а, госпожа Омен в нейните многогодишни усилия. Господин Копа за две минути. Е, Искам първо да изкажа моите поздравления към докладчицата, тъй като всек, всяка година тя изготвя едни чудесни а, доклади. Разбира се, измененията също са а, добри и те, а, както и компромиса, дават а, възможност да се приближат разнопосочните мнения. И измененията на докладчика са много добри, както вече казах. Е, последното решение на Конституционния съд е, за забрана на тази политическа партия. Но разбира се, с е, това решение не е ограничена. не са ограничени правата и правомощията на военните съдилища. Разбира се, постоянно се нарушава въздушното пространство на Гърция. Трябва да се поднови диалога между Анкара и Атина. Трябва да се подготви пътя за присъединяване на Турция към Европейския съюз, за това, че Турция да се евро европеизира и да спази стандартите на Европейския съюз. Господин Казак за две минути. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на госпожа Ройтен за това, че старателно е работила по проекто резолюцията, но бих искал също така да изразя становището си за искането от нейна страна да бъдат отеглени онези изменения, които засягат частно с положението в Кипър, така че проектотекстът да стане по премерен. Доколкото си спомням, в доклада на парламента от миналата година за Турция, бе постигнат един много равновесен текст, но струва ми се, че с компромиса, компромисното изменение 10, който, което ни е, предлагат, е, се надхвърля е, някакси онзи дух на балансираност, първоначално присъствал в проект. В това число предварителното условие за деколонизацията, за статута на Фамагуста, това е част от е, преговорите между двете общности е, на острова и аз не виждам е, смисъла да, въпроса да се включва сега в текст. Освен това, както каза господин Джефри Ван Орден, в това компромисно изменение 10 няма нищо ново, е, което по някакъв начин е, би способствало за уравновестеността на текста, е, както и във връзка с решението на комисията от 2004 година във връзка с изолирането на част от острова и възпирането на економическото му развитие. Така че би трябвало да се запази поне изменението, е, според което е, парламентът е, настоява да се прекрати изолацията на северната част от Одре. Госпожа Корнелисен за две минути. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчицата за доклада. Той е твърде балансиран за разлика от останалите присъединяващи се страни, е, Турция в дискусиите обичайно разделя гласовете на за и против. Предвид казаното от другите тук, е, мисля, можем да се обединим около изразеното желание за реформа в Турция. Реформа, общо взето, една и съща, желана от е, всички като е, си даваме сметка, надявам се всички ще се съгласите, че перспективата на присъединяването е от съществено значение за реформата. Конституционната реформа особено не би се състояла, ако Европейският съюз каже не. Нашата докладчица освен това подчертава необходимостта Европейският парламент да отправи ясно послание, категорично послание към Турция. И в това отношение точка от преамбюла А е, е красноречив пример. Госпожа Амройтън някак селективно цитира и спира, приключва цитата до open-ended, отворен. Процесът никога не е бил отворен, т.е. без изход. Целта му винаги е била и е пълноправното членство на Турция в Европейския съюз и трябва да сме наясно. Затова в интерес и на Турция, и на реформата в Турция, и на самия Европейски съюз. Госпожа Джанако за две минути. Благодаря, господин председател. Бих искала да поздравя госпожа Оман Ройтен за доклада й. Той не само е балансиран, той е достоверен, доста добре отразява реалността и това е важно. Каквито и да са политическите ни позиции по бъдещето на Турция, Турция е страна кандидатка и не можем да й отречем правото да се приспособи към копенхагенските критерии и един ден да се присъедини към Съюз. Не бива да изолираме Турция, приемам това, но самата Турция трябва да е наясно е, с това по какъв път е поела. И, и този път определено трябва да е към демократизация. Някои Разбирам, че госпожа Оман Ройтен се стреми към е, окончателен текст, който отправя послание към страната кандидатка, а това не е случайна страна кандидатка, тя е голяма страна и, и би имала значително въздействие върху Съюз. Е, приемам изменението, което замества 99-то и 102 99-то е, е мое изменение, но аз приемам е, варианта, предложен от докладчицата. Господин Ново за две минути. Благодаря, господин председател. На своя ред аз също бих искал да благодаря на нашата докладчица за положените усилия. Така че, доколкото е възможно да стигнем края на краищата до една балансирана резолюция за Турци. Е, трябва да кажа, че съм удовлетворен от това, че в текста се говори за колонизация. Тоест, отдава се дължимото на един сериозен проблем, а именно демографският, който възниква в, Тур... в Кипър е, поради намесата на Турция. И най-сетне, наистина всички заинтересовани страни трябва да се стремят към регулиране на кипърския проблем, но Турция е окупатор и поддържа военно присъствие, което възпрепятства намирането на решение. Бих казал, че в разговорите за Кипър единственото, което е сторила до сега Турция, е чисто и просто да накърни правата на човека на турците, които живеят в е, Кипър и е, по силата на това всъщност вече са граждани на Европейския съюз. На трето място, когато Европейският съюз говори за изолирането на кипърските турци, очевидно главната причина за тяхната изолация е военното присъствие на една окупационна турска окупационна армия в северната част е, на острова. 20 000 кипърски турци от общо 80 000 вече свободно могат да работят в гръцката част на острова. Благодаря. Господин Дав. Господин Стефан Фюла твърди, че според него би следвало да направим опит да върнем общественото доверие е, в процеса на присъединяване на Турция. И мисля, той е прав. Мисля, че 28-о изменение е в подкрепа на подхода на комисията и аз също смятам да го подкрепя според мен е уместно да, да се измери градуса, така да се каже, в парламентарната зала. На второ място за Кипър бих искал благосклонно да погледнем на изменение 164 което се говори за необходимостта Турция да отправи подходящ сигнал в подкрепа на разговорите Кристофия станат. Е, моментът е изключително важен е, и, и, и и сигналът, който следва да отправи Турция е да изтегли част от въоръжените си е, части. Е, простото, най, най елементарното нещо, което може да направи Турция сега, за да способства за уреждането на проблема на острова е това. И, и според мен, с цялото ми уважение, компромисното изменение 10 не е в този дух. Господин Касолидис, две минути. Благодаря, господин председател. Аз е, на свой ред бих искал да благодаря на нашата докладчица и да кажа, че е, съгласуваните компромисни изменения, предложени от докладчицата и приети от докладчиците в сянка, постигат едно много деликатно равновесие – Е, в текст, е, чието послание е такова. Турция ще се присъедини към Европейския съюз, когато е готова, ако направи необходимото. Това е сериозно послание, което следва да произлезе от нашата комисия. И после по въпроса за Кипър. В значителна степен е, напредъка на Турция е възпрепятстван от този проблем и ние трябва много прецизно да формулираме нещата. Това, което ни предлага докладчицата, според мен е най-подходящо. Не се сещам за друго място, е, е, в което е, доходът на глава от населението да се е утроил след присъединяването към Европейския съюз, а това е именно кипърската, гръцката част от Кипър и, и, и това място да се нарича изолирано. И всички трябва да обединят усилията си, особено нези, които подкрепят кандидатурата на Турция – за присъединяване към Европейския съюз, да би трябвало да помислят за разрешаването на този проблем. Благодаря, господин председател. Усилията, които положи госпожа Омен Ройтен, бяха много големи и предложението за резолюция е много добро. Не трябва да забравяме, че трябва да направим така, че всички граждани на Кипър да могат да се радват на зачитане на техните права на човека. А факта, че има а, беженци, които водят дела в съда по правата на човека. Има и дело в един съд в Великобритания. Има въпроси повдигнати за северната част и за изолацията, но всъщност има проблеми и в южната. Искам да пожелая на госпожа Мен най-доброто за полаганите от нейния усилия и искам да подчертая, че тук говорим за незаконно заселване – на няколко колеги споменаха последното предложение на Турция като конструктивно, като стъпка напред, но всъщност това предложение включва неприемливи елементи. Отделна суверенност, отделен суверенитет на различни, две различни централни банки и идеята е, Турция да може да трансформира своите граждани, като ги довежда в Кипър в европейски граждани, преди да се присъедини. Господин Камуцако с две минути. Благодаря, господин председател. Качеството на доклада е много високо и се радвам, че се работи конструктивно. Хубаво е, че са постигнати и компромиси. Затова и аз, както и други колеги, смятаме, че не трябва да нарушаваме деликатния баланс, постигнат в текста на този етап. Няма да прикривам обаче факта, господин председател, че бих искал да сме малко по-строги, по-ясни, за да... Особено по отношение на опасните турски военни операции в Егейско море. В тях се засягат гръцки острови и това води до сериозни притеснения и до страх понякога, че е, това може да доведе до сериозна криза в Егейско море. Наскоро турската преса каза, че периода между 2002 и 2003 година Генералният щаб на Турция е обмислял кризата да се превърне в гореща криза в Тракия и част от Егейско море. Тази публикация обаче не е отречена от турските генерали. Нещо, което показва, че и на този етап турските военни части в Егейско море могат да се превърнат в инструмент за други цели и планове, включително и нашествия. Така че се надявам, че и в доклада ще продължим с духа за постигане на компромиси представителите на комисията искат ли да се изкажат? Та имате две минути. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Имам само две минути. По конкретните въпроси, е, повдигнати от доклад на госпожа Ройтен, първо искането да се проведе подробно проучване на програмата ГАП в е, юго-источната част на Турция. Както казахме миналата година, нямаме възможност да направим такова проучване. Причините са следните. Първо, обхвата на такова на проучване. Програмата ГАП включва отрасли като напояване, енергетика, селско стопанство, градска и горска инфраструктура и, и селска инфраструктура покрива се огромна територия, 9 провинции, 22 е, язовира и 19 е, електроцентрали, 17 000 квадратни километра са покрити от тази програма. Това е програма, която надхвърля многократно е, и ресурсите и правомощията на комисията за проучване, а да не говорим, че няма и правна база за това. По второто искане за оценката на предприсъединителните програми и финансовите инструменти, възнамеряваме да проведем експост оценки от 2011 година нататък за всички предприсъединителни инструменти, включително и програмата ФАР, средствата за предприсъединяване за Турция, програми, които ще действат до 2011 година. Резултатите ще бъдат на лице на сайта на комисията. И е, накрая, но не на последно място, изменение 28. Много добре знаете каква е позицията на комисията. Ние подкрепяме е, Преговорната рамка приета единодушно от държавите членки, която представлява най-добрия възможен компромис на този етап в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Филори. Давам думата на госпожа Омен Ройтен, докладчик. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за това, че оцениха високо доклада и, е, да и за изказаната подкрепа за постигнатите компромиси. Първо, по въпроса за Кипър. Съвсем ясно. Молих Ричард Хауит да разгледа е, възможността за един компромис, който да едно компромисно изменение, което да покрие всички изменения за Кипър. Ето, мога да ви дам пример тук. Не искахме да гласуваме за 170 изменението на господин Свобода, защото то отиваше много по-далеч, отколкото вашето изменение 175. Така че днес да искаме да се гласува по въпроси, които са включени в е, компромисните изменения, е нещо, е, това е нещо, което не мога да приема. А сега на господин Ван Орден. Господин Ван Орден, е, чувате ли ме? Слушате ли ме? Господин Ван Орден, не сте доволен от компромиса за текста по Кипър, но вие бяхте поканен да присъствате на заседанията. И не бяхте там. Второ, Критикувате някои от измененията, например за Фамагуста, но един от вашите колеги един от вашите колеги поискаха да а, ги включа. И а, това не са само колегите от вашата група, а, но и а, така по същия начин действат и а, колегите от групата на социалистите а, и от моята група. Ако искам да има компромис, трябва да се приеме широко приятия консенсус. Няма как е, да се включи абсолютно всичко това. Казвам на господин Ван Орден. Така че и аз трябваше да убедя своите, т.е. колегите от Гърция и Кипър от а, е, моята политическа група, да оттеглят някои от своите изменения, защото нашата цел е тук да постигнем компромис. И така, тук най-важното е да разберем как можем да постигнем един текст, който да има, по който да има широко съгласие по едни изключително сложни въпроси. И така, това се отнася до въпроса за Кипър, също така групата на социалистите трябва да оттегли измененията за Кипър. След това, мотив А. Мареки Корнели, там ли е? Не е тук вече. Добре. Бих искала да ви кажа следното. Текстът на мотив А е едно споразумение, което сключихме преди две години. Второ, по този текст можем да постигнем широко съгласие в парламента. Така че бих искала да преобмислите отново този въпрос. Не би трябвало в парламента да действаме възоснова на личните си е, чувства, а да дадем едно силно, положително послание на Турция. Това е моята цел, това трябва да е вашата цел в групата на социалистите. Що се отнася до устното изменение, което бе представено от колегата Флотра. Изглежда, че госпожа Флотър не е, е доволна от моето устно изменение, но от друга страна това, което тя предлага, не ми изглежда особено е, успешно. Тя би искала правителството да въведе отново законодателството по военните съдилища и да го внесе отново в парламента. Но не е, парламентът е проблема, а Конституционният съд. Така че това, което казвам в своето изменение, че това не е няма никакъв смисъл, защото парламентът вече е гласувал по този закон. А, така че мисля, че това е едно неразумно контраизменение, поддадено от госпожа Флотра. На практика, а, ако искате промени тук, трябва да се поиска конституционна реформа. Именно това аз направих своите изменения. И така, уважаеми колеги, отново и отново се опитвам да отразя в компромисните изменения възможно най-широкия спектър от становища в парламента. Ако искаме да се изри... изяваме възможно най-ясно, тогава е добре да се придържаме към компромисите които вече сме е, постигнали, а вече има такива компромиси, постигнати е, с е, помощта на много от уважаемите ни колеги. И така, помислете си за това тази вечер и нека да ви е, е, припомня, много бих се радвала, ако теглите всичко, което не е в списъка за гласуване. Добре, благодаря, госпожа Амен. Господин Хауит, по процедурен въпрос ли искате да се изкажете? Знам, че дебатът е приключил. Благодаря на госпожа Менроите, но а, искам да ви помоля вас, като господин председател, да разгледате писмения а, доклад а, по отношение на срещата, а, от, а, на която се обсъждаше, обсъждаха компромисните изменения, където бе взето решение да се включи изменение 170, но 152, 22 и 23 не са включени. Така че, моля секретариатът да провери това. В крайна сметка има си протокол и това може да се провери. Добре, проверете това двустранно, ако може. Защото може да се каже, че има сериозно значение всичко. Аз ще го проверя. Всъщност, да. Ще се провери въпрос. Нека да преминем към следващата точка. Господин Ван Орден, по процедурен въпрос. Да, процедурен въпрос. Тук става дума за това как се работи с компромисните изменения. Не може да се работи с такава система в тази е, комисия, в която в едно компромисно изменение Просто ей така се твърди, че е, еди кои си изменения са включени в него и за това те трябва да бъдат изключени от списъка на гласуване. За гласуване. А, просто не може да се твърди, че такова нещо се е, прави, че се включва нещо, което не е включено. Е, знам, че и други колеги са повдигнат ли това въпрос, но а, моите изменения, за които искам да се преборя, са 140, 169 и 175. Те не са включени в компромисните изменения и трябва по тях да се гласува отделно. По време на дебата и други колеги споменаха, че има други изменения, при които положението е същото. чувствителен въпрос е това. Разбирам, компромисните изменения идват с заявка, кои изменения покриват. Ако има обаче някакъв спор за това дали едно компромисно изменение действително покрива и измененията, които заявява, че покрива, тогава аз и докладчикът трябва да вземе решение дали действително е включено това изменение или трябва да се гласува по него. За това ще е, разгледаме въпроса възможно най-спокойно. Е, Госпожа Амен Ройтен, аз съм в парламент от малко по-дълго време. Едно компромисно изменение покрива една политика. И ако има съгласие по отношение на съдържанието на текста, тогава останалите изменения отпадат. Това е. Останалите изменения отпадат, защото съдържанието на текста е съдържание, по което има съгласие. То, разбира се, е различно от, от текстовете на предложените изменения. В крайна сметка е, има колеги, които са подали съвсем различни текстове за Кипър. Е, е, най-разнообразни са текстовете, за това се правят компромиси. Ако се приеме едно компромисно изменение, тогава незабавно всичко, което противоречи на постигнатия компромис, отпада. Това е обяснението. Няма как да се обясняват нещата по друг начин, господин председател. В текста, е, е, в списъка за гласуване се казва да се гласуват само ако компромис 10 отпадне, нали така? Господин председател, задават ми въпрос. Е, могат ли, мога ли да отговоря? Ние по този начин бихме могли да си съберем все възможни най-разнообразни изменения, да си решим, че са включени в компромиса и да се от... извадят от списъка за гласуване. Всеки депутат има право да подаде изменение и всеки депутат има право да реши неговото изменение покрито ли е от компромиса или не. Не може да си се твърди просто е така, че е, едно изменение е включено и да отпадне ако компромисното изменение е, получи положителен глас. Може да се каже, че едно изменение отпада, ако не е, не е съвместимо с компромисното изменение. Интересна дискусия, колеги, но трябва да преминем към следващата точка от дневния ред. И този въпрос остава отворен. Тоест, ако има неясноти по отношение на съвместимостта на някои изменения или пък а, а, относно това дали или не е покрито някои изменения в компромисните изменения. Това е въпрос, който трябва да се разреши а, с мен и докладчика и ще се опитаме да разрешаваме тези въпроси възможно най- Внимателно като вземе предвид вашите възражения, господин Ван Орден. Следващата точка е сигурността на доставките на газ. Давам думата на господин Сариш Волски, нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Бих искал да привлека вниманието ви на становището за сигурността на доставките на природен газ – във връзка с доклад на комисията е, ИТРЕ. 22 изменения, междувременно предшествани от 40, е, внесени от нашата комисия. Аз съм ги свел до 11. Позволете ми да кажа, че регламентът е, е от жизнено значение, тъй като представя практическо прилагане на Лисабонския договор и неговия член 120 и 76а. Становището е разработено светлината на доклада, разработен от мен през 2007 година по енергийната политика, подкрепен с подавляващото мнозинство Председателят прекъсва оратора с молба напускащите залата е, да е, пазят тишина, да продължат е, разговорите си извън залата. Който иска да си говори, да излезе, моля. Да, моля да напуснете залата, казва отново председателят. Господин Валски, така както казах, становището съответства на приятия от парламента доклад. През 2007 година повечето предложени изменения бяха много конструктивни, за което съм благодарен и представят ценен принос към първоначалния текст, особено предложенията на господин Брок по компромисно изменение 3 и 11, много доброто предложение на госпожа Басеско по първи член, господин Свобода е много важен текст по второ и 11 компромисно изменение, госпожа Ройтен изменението за дългосрочната сигурност на газовите доставки, господин Ковачек и прочие и прочие. Всички предложения, както казах, са включени в текста под формата на компромисни изменения, 11 такива. В първото съм, съм заимствал предложението на госпожа Басеско, по второ на Оман Ройтен и Свобода, в трето Брок, в четвърто Ковачок, в пето В осмо е, е, внесеното господин Предас, в 10-то на господин Лацбергис, в 11-то на господин Свобода Брок и Лацбергис. В повечето от предложенията, е, както казах, съм опитал да включа и по този начин да обогатя текста на становището. Госпожа Ариера Мадорел изпрати своите предложения доста късно. Аз и благодаря за съдействието, но, но наистина тя предложи своите текстове едва вчера, в понеделник, е, и не можех да ги взема предвид. Е, въпреки, че и от друга гледна точка предложеното е, някакси принизява амбициозния характер на становището и аз предлагам да се придържаме към първоначалния текст, който точно отразява гласуваното през 2007 година. Това е всичко, което исках да докладвам, господин председател. Благодаря. Релаторе, ла парола ал Ван Бален пер 2 минути. Господин Ван Бален има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Всички си спомнят газовата криза, надвиснала над източна Европа, засегнала стабилността на е, държавите членки на изток, на, на Съюза като цяло. Много е важно да предотвратим подобна криза в бъдеще. И а, като се запознаете с текста и с компромисните изменения, те е, представят е, едно солидно съчетание на националната и общоевропейската отговорност, така че от името на Алде ви е, уверявам, че ще гласуваме за компромиса. Уважаемият господин Шимански има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка бих искал да кажа, че становището е много значимо. И важно е да приемем проекто резолюцията, като държим сметка за това, че по същество текстът е породен като основание от една крайно тежка ситуация. Е, трябва да, да оценим е, ролята на върховния представител, както и на комисията в случай на криза. Необходим е също така текст за енергийната сигурност в отношенията с трети страни. Без тези уточнения е, регламентът ще бъде доста слаб и няма да бъде на висотата на нашите очаквания, а и на самия Лисабонски договор който прогласява принципа на енергийната солидарност. Така че ние подкрепяме господин Волски. Госпожа Вера Доре има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Бих искала да посоча, че за първ път е, в нашата комисия имаме възможност да говорим по този доклад. Е, и е, във всеки случай няма да навлизам в всички въпроси, по които нямаме съгласие с докладчика, но що се отнася до гледната точка на групата. На първо място за мандата на върховния представител и за клаузата за отношенията с трети страни. Не сме съгласни с първата част от становището на докладчик. Обективната задача е да се създаде вътрешен пазар и Европейският съюз би следвал да говори с един глас. Няма смисъл да се възлага вътрешна отговорност на комисаря по енергетиката и отделно външна отговорност на върховния представител. Освен това, Лисабонския договор за пръв път дава правно основание за разработването на енергийна политика и според нас целият този въпрос трябва да остане в рамките на така наречения общностен стълб. А Лисабонския договор предвижда съответно ролята на върховния представител по тези два въпроса. Нека припомня, че по време на последната криза в отношенията между Русия и Украина, спешните мерки, които бяха предприяти, в това число дипломатически, бяха допълнени от е, сериозната проява на солидарност между държавите членки. И е, по-нататък по въпроса за третата страна, е, парламентът е, подкрепи тази клауза за третата страна по време на преговорите е, по третия пакет актове за вътрешния пазар, е, като мярка, която край на краищата би защитила интересите на общността. По-нататък установихме, че зависещите от вноса на руски газ държави членки е, все пак бяха е, изкушени да превърнат тази клауза в средство за нападки срещу Русия. Е, нормативната уредба на вътрешния пазар предполага всички предприятия в общността да прилагат едни и същи правила. Освен това се предвижда комисията да издава удостоверение е, при инвестиране в предприятие в трета страна. Е, председателят прекъсва ораторката, превишихте времето си. Но, ако ми позволите, господин председател, секунда за вчерашните изменения. Те не са нови. Това е едно синтезирано предложение, което би могло да породи компромисно изменение, което може да бъде прието, може не. На всеки случай ние ще гласуваме против. Господин Брок има думата за две минути. Господин председател, съвсем на кратко ще говоря от името на ЕНП. Ние подкрепяме доклада и измененията. Ние смятаме, че той е, е балансиран по отношение също и на компетенциите в рамките на комисията. Госпожа Клинтън е лице за контакт от американска страна. Тя е, е заместник-председател в комисията. Разбира се, общностния подход трябва да бъде е, засилен и трябва да бъде е, внедрен е, в съответното законодателство. Разбира се, трябва да бъдат установени и конкретни ясни правила. Благодаря ви. Накрая даваме думата на докладчика господин Всловски. Благодаря, господин председател. Моя прочит е, на е, казаното тук от представителите на групите е, че общо взето становището се подкрепя с едно изключение по 63-то изменение, е, срещу което възразяват социалистите. Благодаря за общата подкрепа. По 63-то изменение мога да кажа, че въпросът за това кой да води е, е, позицията на е, Съюза, се казва заместник председателя на комисията, наклона черта върховния представител в сътрудничество или взаимодействие с ресорния комисар по енергетиката. това е дословен цитат е, от доклада от 2007 година и, и подчертава идеята тази политика да бъде въведена в общностния стълб, но от това не следва, че въпросът е въпрос чисто на енергийната политика. Това е въпрос и на външната политика е, и аз не, не мога да не се съглася. Вторият въпрос е за третата страна. Няма такава клауза в съответната директива. Става въпрос за упражнение на контрол върху инвестиционните потоци в съответната трета страна, така че те да бъдат в съответствие с общностното законодателство. Никой не би могъл да го успорва. Аз просто не виждам защо да, не, да някой би възразил. Та, си, изключение е, е, на, на този все още неразрешен очевидно въпрос по 63-то изменение, вероятно бихме могли да гласуваме утре. Така, каза председателят, можем да смятаме за приключен на работата по днешния ни дневен ред. Заседанието е, приключи. След това предстои